Представлението започва. La séance commence. Заседанието започва. Bonjour, mesdames et messieurs, je prierai tous ceux qui sont... Добър ден, дами и господа. Моля тези, които са правостоящи да седнат, защото вече имаме закъснение, а пък заседанието ни е много важно, много значимо и много натоварено. Така че нека да имаме време да изслушаме всички наши гости и след това да имаме време и за дебат, разбира се. На първо място приемете моите най-сърдечни поздравления към присъстващите тук 25 или членове на 25 парламента от 13 държави членки. Моята страна трябваше да прати представители на двете камери, но днес всъщност е на дневен ред гласуването на един много важен законопроект, така че те не можаха да дойдат. Така ли че обаче няма да бъдат лишени от нищо, защото аз ще ги информирам. Доклада за вътрешния пазар, прият на 7 септември, поставяше въпроса за по-добра информация, за по-добра комуникация. Така че госпожа Марлис Песенджер от Швейцария и норвежкият представител господин Винком също са сред нас и много добре дошли. Сред нас са и евродепутати, членове на комисията ИМКО. Може би не всички господа евродепутати са успели да дойдат, защото все още не са приключили някой предишен ангажимент, но да се надявам, че ще дойдат повече. И така, с оглед на новата роля на Европарламента след приемането на Лисабонския договор, националните парламенти имат по-значима роля. Те също имат нови и засилени правомощия по силата на Лисабонския договор. Това ни позволява, разбира се, да комуникираме по-добре и по-добре да упражняваме представителната демокрация. И така комисията, парламентарната комисия ИМКО, вътрешен пазар и закрила на потребителите, вече работи в тази посока и вече провежда съответни срещи между Европарламента и националните парламенти. Последното издание на тази двустранна връзка бе в Страсбург, където се проведе на чудесна дискусия, един чудесен дебат с държавите членки и благодарение на това Еврокомисията успя след това да приготви съответната редакция на началния текст, ново издание на началния текст. Разбира се, директивата за правата на потребителите все още е в доста суров вид. Предвижда се Предвижда се и заседание, на което да се обсъди транспонирането на директивата за услугите. Знаете, не е тайна за никого, че в много държави членки това транспониране поставя, е проблематично. Така, искам освен това да ви съобщя, че към 5.30, 6.15 днес след обед ще дойде Комисарият Машел, Мишел Барние утре всъщност ще представи на пресата така наречения Single Market Act, акта за единния пазар. Така че за това идва само в края на нашето заседание, защото междувременно има много други заседания и представения точно по този въпрос. Така или иначе обаче не пожела да пропусне нашето заседание, в което го вълнува и интересува. Добре дошли и на нашите гости, експерти, които приеха да ни гостуват и да ни изложат своето виждане по въпроса, своя ноу-хау по въпроса за хармонизиране и приравняване на европейските титли и звания. И така, господин Уили Фух е нашият първи гост. След това господин Патрик Фортюи, който представя Националната асоциация на фармацевтите във Франция. След това професор Тони Хазел, който е представител, всъщност председател на съвета на кошерките, на професионалната организация на кошерките и медицинските сестри. И след това ще изслушаме и мнението, становището на комисията Инко по 4 конкретни случая. И така, как, какъв е плана за действие. Плана за действие е да имаме възможност да изслушаме становището на всеки един представител на национален парламент за това как стоят нещата и какви предизвикателства е, стоят пред хармонизирането на дипломи. Знаем, че кризата Кризата поставя неимоверно трудни изисквания пред младите хора, които за първи път навлизат в трудовия пазар. Затова именно нашият дебат представлява първият принос към новото издание на тази директива. Както ще чуем от комисаря Бърние, комисията ще направи един оценъчен анализ и след това зелена книга през 2011 година, която в крайна сметка да се материализира в едно ново законодателство по въпроса за признаването на дипломите. Законодателството, което в момента е действащо е от, 1000, от 2005 година. Няма сега да цитирам лошите ученици, защото не са лоши ученици, а са просто случаи с по-усложнен характер поради съответната национална традиция или характеристиките на страната. Но от 2005 година насам определено се работи по създаването на обща платформа, която така и иначе обаче никога не се е реализирала, никога не се е създала като такава. нещо, което за момента се решава на основа на добра воля и разбирателство от местните власти. Тоест, нямаме кой знае колко много време. Решенията, които трябва да вземем, са сравнително спешни и наложителни. За това искам да ви посоча, че комисията ИМКО, парламентарната комисия ИМКО, участва в дебатите по този въпрос и, и вече работи по видоизменянето на тази директива от 2005 година. Има създадена съответна нарочна работна група по този въпрос. Благодарности на колегите, които работят в нея. Там са застъпени всички политически идеологии и цветове. Става дума за желанието и ни да подобрим, да оптимизираме съществуващата система. Няма да се разпростирам повече, просто повтарям на гостите от националните парламенти, че тук имаме правила. Правилата са следните. След представянето на всеки експертен доклад даваме думата на двама национални представители и на един евродепутат. И за да може всички да имат възможност и време да се изкажат, ще ви помоля да се придържате към европейската европарламентарната норма за време на изказване от 3 минути. Благодаря ви предварително за вашата добра воля. И така, преминаваме директно към дебата давам думата на госпожа Грос Петерсен, която ще представи резултатите от работата на парламентарната комисия ИМКО по въпроса за архитектите, медицинските сестри, инженерите и екскурзоводите. Приравняването на тези дипломи. И така, Искам да кажа и още нещо. Господин Тидж от комисията е сред нас. Това не е нашата, първата, това не е нашата първа среща. Аз, ние се познаваме отдавна, отдавна работим заедно и мога смело да заявя, че е истинско удоволствие човек да работи с него. Колкото и сложен да е въпроса, той винаги бързо, ефикасно и в строк отговаря. С други думи, нямаме тези безкрайни обмени на писма, изпращани от тук на там, получавани на обратно. Нещо, което европейските граждани със сигурност ще ни благодаря. И така, госпожа Грос Петерсен има думата. Okay. Thank you for the word, Mr. Chairman. Благодаря ви, че ми давате думата, господин председателю. Сега ще ви запозная с основните констатации по едно проучване, което наскоро проведохме за комисията ИМКО след като ви представя самото проучване, ще се спра на шесте препоръки. Целта беше да се направи анализ на предизвикателствата в признаването на квалификации в четири професии, за които имаше сведения за проблеми. Това са медицински сестри, архитекти, инженери и туристически гидове, екскурзоводи. Държавите членки включваха Италия, Германия, Франция, компетентните органи, органи на няколко европейски а, страни участваха в а, изследването. Обърнахме внимание на ползването на писмени декларации, които трябва да се подават предварително, езикови изисквания, език, изисквания за правоспособност, ролите на националните точки за контакти, компактни органи, системи за надзор и обмен на информация относно изключване от професионалното съсловие, усъвременяване на информацията за професионални квалификации, добавената стоеност на професионални карти и също връзка с европейската квалификационна рамка. И така, основните заключения какви бяха? специалисти, които не познават директивата, се сблъскват с неясни обществени възприятия за тяхната професия. Компетентните органи често пъти не поддържат контакти с компетентни органи в други държави членки. Компетентните органи по принцип са положително настроени спрямо информационната система на вътрешния пазар и бих искали тя да се използва по-широка. Информация за добрите практики се е, обменя редовно като част от е, процеса за признаване, а пък професионалните карти могат да ускорят процеса на признаване, но все още има предизвикателства за тяхното ползване. Нещо повече, предварителните писмени декларации се използват като стандартен формат от повечето от държавни членки, но бавните промени по пето приложение води до допълнителни административни тежести. Мерките за възнаграждение не са достатъчно добре уредени Трудно също така да се осигури достъп тогава, когато няма а, нормативна уредба, която да урежда достъпа до дадена професия в а, държавата членка по происход, както и други нормативни а, липси за създаването на обща система за признаване. Шест бяха препоръките, а, които са изведени от изследването, които имат за цел да ограничат предизвикателствата, пред които са изправени тези четири професии най-вече. Първата препоръка е да се въведе като задължително изискване ползването на информационната система. Задължителното ползване ще доведе до намаляване на сроковете по процедурите и ще има ясни сроко, крайни е, срокове за даване на информация. Допълнителните функции, които се предлагат, могат да включват, например, предупреждаване при обмен на важна информация относно годност за упражняване на професия и възможност към запитвания, които се изпращат от една страна в друга, да се прикачат файлове. Втората препоръка е да се подобри усъвременяването на информация по пето приложение на директивата. По такъв начин държавите членки ще се на насърчават редовно да осъвременявате информацията и то на същото равнище на детайлност и с еднакъв вид информация. По такъв начин също ще се избегнат многото сложни изисквания в приложенията и много случаи на пропуски на информация. Това естествено трябва да стане чрез градивен диалог между държавите членки а, и а, между държавите членки и комисията. Националните координатори а, трябва да са основният двигател на тези процеси, но а, трябва да се подкрепят от а, комисията. Дори следващата препоръка, трябва да се осигурява достъп, дори когато няма регулиране в държавата членка на съответната държава членка по происход. Тъй като това са нерегулирани професии в много държави членки. Да се осигурят насоки за държавите членки за необходимите и достатъчни документи за а, даване на достъп до пазара. Разбира се, не бива да се оказва натиск на държавите членки, които не регулират дадени професии, да започнат да ги регулират. Четвърта препоръка да се разработят набори от най-добри практики и мерки за обещетение. По такъв начин това ще се обменя информация за най-добри практики на европейско равнище и това ще доведе до по-добри мерки за уреждане на възнаграждението и обещетенията. И една съвсем естествена платформа за това би била мрежата от национални лица за свръзка или координаторите. А пък по отношение на а, националните компетентни органи, именно те са носителите на извлечените до сега полуки и е, те ще могат най-добре да ги а, упражняват, да ги разпространяват, извинете. Пета препоръка да се подпомогне на държавите членки да превъзмогнат проблемите те свързани с изискването за две годишен опит, както това е залегнало в предварителната декларация за временни услуги. Препоръчва се 72 член да се използва от държавите членки, а макар че това е доброволна разпоредба и да се ползва обикновена проста административна процедура, а не сложната процедура за издаване на разрешителни. Също да се подпомогне на държавите членки да постигат да сключват споразу... да достигнат до, догласи... до съгласие относно общо разбиране на достатъчен опит. И последната препоръка е да се подпомогне е, допълнителното развитие на професионалната карта. Това може да стане е, чрез е, помощ от общ характер – и чрез възможност организации, съответните организации да обменят информация и накрая да се популяризира професионалната карта сред, сред тези съсловия, кои, за които тя би била най-полезна. Това е. Благодаря ви. Благодаря. Наистина беше много важен този доклад и вие успяхте да се справите с негото представяне в забележително кратък срок. Да, сега по въпроса за взаимното признаване. Ще бъде разгледан от гледна точка на препоръките за бъдещото им прилагане на европейска територия. И така, на първо място давам думата на нашия първи оратор от Германия, от професионалната организация на инженерите, господин Уили Фук. Нека да ни представи той ситуацията в неговата страна. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател, дами и господа бях помолен да кажа, да кажа няколко думи за германския опит в трансгранично признаване на професионалните квалификации и по-конкретно за инженерите. За мен е наистина удоволствие да го направя, тъй като ще ви предоставя информация не само за това как виждаме въпроса в Германия, но и за всички европейски инженери. Позицията на Асоциацията на германските инженери на която съм директор, както и становището на една друга организация FINNI. Ще ви ще говоря по тях. Първо ще направя крат... ще ви дам кратка информация за втората организация. А германската организация на инженерите има голям брой членове и покрива голям гама от инженерни професии. Ние координираме 139 000 души, 13 000 експерти, които предоставят услуги а, в областта на ноу-хау на инженерството. Имахме, а, провели сме голям брой научни конференции, изследвания, становища сме публикували, като се опитваме да правим принос в диалога между инженерите, политиците и гражданите. Организацията е FANI представлява интересите на асоциациите на инженерите в всички държави членки и общо броят Общо те посредством своите организации и членки представляват 4 милиона инженери. И сега ще се спре на днешната тема вече. Фирми, които предоставят услуги, инженерски а, фирми, работят непрестанно в а, чужбина и цяла Европа, така че ние сме свидетели на една увеличаваща се мобилност. Необходимостта да имаме мобилни инженери в Европа ще продължи да расте. Е, поради различ... разликите в търсенето и предлагането. Например, в е, последните години е, Германия не може да покрие нуждите си от квалифицирани инженери и се нуждае от такива, т.е. има нужда да ги внесе от други страни в Европа. Една много очевидна пречка към мобилността е необходимостта от признаване на професионалните и е, образователни квалификации. В Германия компетентният орган, който се занимава с това, зависи е, и с, от това с коя държава членка е, е се работи. Е, обикновено регионалните е, власти, в регионалните власти има така наречени е, инженерни камери трябва да се заверят официално всички документи, да бъдат а, е, преведени, един процес, който струва скъпо, отнема месеци. А за други държави членки, за някои държави членки това е изключително трудно и продължително. Така че ние бихме искали да ускорим този процес на признаване. През 2005 година организацията ФАНИ проведе едно проучване за съществуващите правила в Европейския съюз и публикува резултатите от това изследване, и в резултат от това Общото събрание през септември 2005 година взе решение да разработи така наречената професионална карта. През април 2010 Асоциацията на немските инженери бе помолена да предостави финализираната версия и да започне да работи по един проект, върху тези професионални карти. Така че Германската асоциация на техническите и научни асоциации, Централната асоциация на инженерните асоциации, които обединяват всички немски инженерни асоциации, изготвиха това понятие инженерни карти но това е един цял процес, който включва 4 или 5 критерия. Първо, картата трябва да бъде всеобхватна, второ, да бъде стандартизирана, надежна, децентрализирана и на пето място доброволна. Що се отнася до какво стои за това, ще се спра на всяко от тях по-отделно. Информацията върху картата е всеобхватна – и разбира се, това означава, че се документира на основа на екстракти от регистри, за да даде една представа на обучението, професионалната квалификация, всички допълнителни курсове, преминати от лицето. На второ място тя трябва да бъде стандартна или стандартизирана, защото предоставя информация за академичното образование, опита, професионалния опит и по-нататъчното образование в рамките на дефинирани критерии. Така наречените US критерии, които се прилагат към академичното обучение. На трето място, информацията трябва да бъде надежна. Квалификациите биват проучвани, за, преди да бъдат вече признати за автентични и в комисията по регистри на страната по происход трябва да се даде гаранция за широко признаване на тази инженерна карта. Тук и а, нашата организация играе роля. На четвърто място при адми... администрирането на картата става на децентрализирано ниво в съответните държави членки, което ще рече, че квалификациите, които съществуват в страната по происход, са документирани там на място но освен стандартните вписвания, се добавят специални характерни елементи за държавата по происход. Ние допуснахме тази гъвкавост като нещо важно, тъй като насърчава приемането сред членовете на организация. И на пето място – да притежаваш тази карта е нещо доброволно. Не си задължен да имаш такава карта, ако си инженер. Това е просто една услуга към инженерите, които желаят да станат по-мобилни и да излязат на международния пазар на труда. Така че ние се опитваме да докажем, че не генерираме допълнителни разходи бюрокрация. Германската асоциация на инженерите е убедена, че инженерната карта ще играе ключова роля в упростяването на приз... процеса на признаването. Членовете на ФЕАНИ са съгласни с това и на 1 октомври 2010 в София взеха единодушно решение понятието инженерна карта, така както е разработено от Асоциацията на немските инженери, да бъде възприето и от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите. Те казаха, че ще я въведат от а, 2011 година. Чакаме подкрепа от политиците. Такава подкрепа е нещо, което, а, на което придаваме огромно значение. Признаването на тази карта в рамката на преработването на директива 36 от 2005 година ще бъде именно един инструмент за улесняване на трансгранична мобилност. Инженерите ще извлекат полза от това, фирмите, правителствата. И аз смятам, че съответна подкрепа от вашата комисия към тази инициатива ще бъде приветствана и от Асоциацията на немските инженери, и от ФЕ, организацията ФЕАНИ. Така че очаквам с нетърпение днес един много интересен дебат. Благодаря. Мерси боку. Много ви благодаря. Инженер Фух. Наистина беше кратко и сбито вашето изказване. Аз мятам, че всички имаме едно и също желание. Дошли сме по един конкретен повод и по един конкретен повод искаме да изразим отношение. И така, искам да се обърна към депутатите и към сенаторите на националните парламенти. Ако обичате, тъй като залата е голяма и не мога да прочета отдалече лищетата с вашите имена, дали бихте се представили като попълните, като попълните заявките за изказване, които имате по местата си, след това да ги предадете на разпоредителите и те ще ми ги предадат на мен. Така поне няма много да изкривя вашите имена и презимена. Със сигурност ще ги изкривя, така че извинявам се предварително за това. Пак повтарям, имаме 3 минути време. Така, Преминаваме, значи, към този първи кръг на дебата Обединено кралство. Госпожа Юнге. Тя работи в парламентарната комисия по социални въпроси. Госпожо Янг, всъщност баронеса Янг. Заповядайте, имате думата от името на Обединено кралство. Благодаря. Преработената директива от 2005 година има за цел да увеличи възможностите на квалифицираните работници да работят в Европейския съюз. И това от нашата комисия бе взето предвид. Но до тогава Камерата на лордовете не се е занимавала с тази директива. Искам сега да обърна внимание на един скорошен доклад от Комисията по здравеопазване на Камерата на общините. Свободата на движение е нещо, което ние подкрепяме и в тази връзка произлизат някои тревоги, най-вече в медицинските професии. Има сериозни а, притеснения, свързани с безопасността на пациентите. Това бе подчертано след смъртта на господин Грей, британски пациент – който е получил а, свръхдоза а, морфин, морфин, даден му от а, лекар, регистриран в Германия, доктор Барни. През от 1993 година при нас всичките лекари практикуващи се регистрират като същия закон не дава възможност обаче на а, Бюрото по регистрация да проверява езиковите умения на а, професионалистите. Договорите обаче също трябва да се регистрират и в а, а, местния тръст по здравеопазване и негова работа е да се увери на тръста, а, че тези до, доктори са компетентни както в клиничен, така и в езиков план. Сега, независимо дали става въпрос за специалисти или общи практици, GP-та, това е, е изискване, което въжи за всички. В случая с господин Барни, е, той е бил регистриран е, към комисията, но комисията или тръста по, по лекарска компетентност не е успяла да провери неговите езикови умения и затова се стига до, до този нелеп смъртен случай. По отношение на ролята на съвета или, или тръста по а, проверката на езиковите познания, има внесено предложение в нашия парламент, като се излиза с решение, че е допустимо да се провеждат подобни изпити. Само, че при приемането на, законодателство за изпълнение на а, това решение се спира а, въвеждането на езикови тестове. Поради което нашата парламентарна комисия препоръча Министерството на здравопазването и а, Комисията по квалификацията на лекарите да преразгледат това а, предходно а, споразумение и да се сезира Европейската комисия, така че да се даде възможност за общо европейски езикови тестове. В отли комисията отговори, че е, директивата не е, спира компетентните органи в държавите членки да провеждат езикови тестове. Е, в нашето правителство се прие тази позиция като а, правно становище и започна работа. Само, че а, правителството не е поело достатъчно ангажименти по включването на такива езикове а, текстове. И а, всяка промяна на а, за директивата ще се следи а, достатъчно внимателно от двете ресорни комисии в двете ни камери. Поради това смятаме, че по-добър подход би бил да се а, укрепят правилата а, за езиковите умения и тяхното изпитване – а не толкова да се съсредоточава вниманието върху изпитване на лекарските компетентности. През 2009 година комисията, която председателства, установи, че доброволният общ обмен на информация между държави членки, както това се урежда в директивата, не се изпълнява по последователен начин. Почти свърших, извинявам се. Смята се, че а, тогава, когато има наказателна процедура срещу а, един лекар в една държава членка, а, се оказва всъщност, че може да продължава да практикува в друга държава членка. И поради сериозността на тия въпроси е много важно, изключително предпазливо да подхождаме към всякакви изменения на директивата, най-вече, що се отнася до професионалните езиковите компетентности на здравните работници. Благодаря. И аз ви благодаря. Ще имаме възможност да се върнем на този въпрос и по време на втората част на дебата, защото сигурността в, на пациентите е изключително важна. Току-що споменахме системата ИМИ, това е информационната система на вътрешния пазар. Така че пак ще се върнем на този въпрос. И сега преминаваме към Камерата на депутатите в Италия. Господин Игнацио Абриани има думата. Заповядайте. Кари колеги, съм Игнацио Абриани, от камерата на депутати и ви до... Аз съм от eh, организацията, чието име чухте току-що. Аз благодаря за това, че ме поканихте на тази важна среща. Признаването на професионалните квалификации е в съответствие с социално-економическото развитие на Европейския съюз и държавите членки. И то е изключително важно и тази важност непрестанно се увеличава. Бих желал да спомена два аспекта. Първо, при предимствата на упростяване и ускоряване на процедурата по взаимното а, признаване във вътрешния пазар. Ние искаме да а, дадем възможност да се предоставят повече професионално услуги, защото това е от полза за потребители. Потребители ще а, а, живее в по-добри економически условия. Факт е, че само 7 професии в сравнение с 800. Те са регулирани на европейско ниво. При тях имаме автоматична процедура за признаване. Тоест, виждате колко много място има за напредък. Затова се съгласяваме с идеята да се ускори това, тази процедура по признаването, като се надявам, че държавите членки наистина ще дадат ход на тази процедура. Казвайки това, трябва да гарантираме и качество, добро ниво на познания. Кандидатите трябва да имат е, адекватни познания, професионални умения, защото знаем какви са фундаменталните права на гражданите. Сред тях е правото на добро здраве. Трябва да гарантираме на потребителите да могат да разчитат на удовлетворителна здравна е, услуга. в Италия наблюдаваме високо ниво на измама. Някои хора придобиват квалификации в чужбина, в някакви фантоми учебни заведения, а след това биват признати. Италия работи с страните, с които имаме тези проблеми. Комисията подчерта, че въпроса с измамата ще бъде включен също в директивата, имаме етичен кодекс, квалификации, които трябва, правила, които трябва да бъдат съблюдавани. Ние в 2005 година от тогава започнах парламента да издава разпоредби с цел реформиране на тази област. И аз съм докладчик в парламента по въпроси като разликите между отделни, различаването, разграничаването на професиите, професионалните асоциации. Темата е много чувствителна и трябва много интелигентно да подхождаме към нея, като си даваме сметка за важността на вътрешния пазар. Благодаря. Благодаря, че спазихте времевия лимит. Макар... Казва председателката. Благодаря ви и аз. Минаваме сега към изказвания на евродепутатите. Госпожа Евелин Гепхарт от името на социал-демократите, социалисти и демократите. Тя е техен координатор. Да, много благодаря. Много интересно ми се видя изказването на колегата от Италия. И това ме навежда на мисълта, че информационната система по вътрешния пазар и ми се нуждае от подобрение, особено що касае истинността на дипломите. Системата ИМИ трябва да бъде използвана точно за това. И сега, моите въпроси. Първият ми въпрос към госпожа Грос Петерсен по въпроса за адаптационния период. Когато приехме директивата, обсъждахме и дори се скарахме <laughs> с комисията и с съвета по въпроса за това какво ще бъде най-подходящото време за адаптативен, за адаптиране. Дали това ще бъде по-добре, дали ще бъде по-добре да имаме определен период за изпитание или нещо като генерална репетиция. Така че искам да попитам как практикуват държавите членки. Ако се спрем на екскурзоводите, виждаме определено, че този период, изпитателен период или тази генерална репетиция преди да станат истински е, професионалисти, е особено удължен. Особено в Италия пък, например, ми прави впечатление. Дали има някакво обяснение? И сега към господин Фух. Моята парламентарна група, групата на социалистите и демократите, ясно искам да заявя, че сме за професионалната карта. Това е всъщност, е, това е един от това е всъщност един от нашите главни проекти в Европарламента. Защо? Защото смятаме, че това е инструмент, който не е, представлява всъщност голямо административно бреме и би могъл проект, който би могъл да бъде въведен в Европа. Знам, че вече се прилага този механизъм. Има ли обаче инженери, които имат тази професионална карта? Колко са на брой? Колко кандидати има? Дали това не е просто наше впечатление, че теоретично е много добър проект, а пък после на практика да излиза, че не е чак толкова. Е, Благодаря. И сега, каза председателката, преди да продължим с въпросите, за да не изгубим нишката, ще дам думата за отговор на госпожа Грос Петерсън първо и след това на господин Фукс, за да отговори на госпожа Гепхарт. Госпожа Петерсън. Благодаря. I just wanted to say a few words on, on, on the scope of the study. We, we didn't have resources to go into a, a low level of detail on this. Аз ще спомена няколко неща. Не успях да навляза в подробности по време на изложението, Докъд, на какъв етап от докладването сме? По отношение на екскурзоводите и адаптационния период. И двата вида компенсаторни механизми е, е, установено, че са на лице, но може да се определи тенденция за по-изразена една от двете мерки, само че нямахме възможност да достигнем до информация за това, защо се избира единия тип, а не другия. Благодаря. Frau Gebhardt, erstmal vielen Dank für die Unterstützung. Госпожо Гебхард, първо искам да ви благодаря за подкрепата, която изразихте. Това е въпрос, който вече сме, сме разглеждали много пъти, когато сме разисквали професионалната карта. За първи път през април представихме тази инженерна карта, карта за инженери в Германия. До сега са издадени 200 такива на брой. Втората важна стъпка бе в то в София на 1 октомври, когато Феани гласува, е, общото събрание гласува единодушно за тази идея. И много хора в е, Германия очакват е, по-нататъчно развитие. И именно третата стъпка, което означава официализирането на този документ, за да последват и другите страни. Както вече казах, много заявки а, има за такива карти, много а, прояви на интерес. А, следващата страна, която ще се присъедини е Холандия, което означава, че в края на следващата година ще сме постигнали целта си, с други думи, поне 10 държави членки да въведат при себе си картата. Тогава вече ще се натрупа критична енерция критична маса. И е, аз лично съм разговарял с а, е, малки и средни предприятия а, и те смятат, че е много полезна тая карта. Тя им дава възможност да назначават служители от а, е, цялата страна, защото те нямат ресурси да проверяват. А, дали всеки кандидат, кандидат е наистина инженер или не, така че определено идеята се радва на доста широка подкрепа. Си. Благодаря ви. Благодаря ви. Отговорите бяха ясни. Така че преминаваме по-нататъка. Давам думата на госпожа представителката на Италианския сенат, Комисия по европейски въпроси, госпожа Лаборди. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да засегна няколко конкретни въпроса, в това число автоматично признаване на дипломи и най-вече за някои професии, защото сме се сблъсквали с трудности, например по отношение на дипломите по стоматология получени от италианци в, румански, в румънски университети. Имат проблеми да им признаят дипломите, когато се върнат в Италия. Като дойдат у нас или като се върнат, те не посещават допълнителни часове и е, положението е такова, че поради това, че а, и в Румъния не са посещавали редовно часове по време на обучението си, а нашата страна е подела а, наказателно производство, също румънските органи. Така че искаме да насърчим компетентните органи в държавите членки а, да са по-отворени за бързо сътрудничество, когато възникват такива проблеми. После проблема с признаването на професионални а, квалификации, които не са залегнали в а, пето приложение в някои източноевропейски страни. Тези източноевропейски страни смятат, че а, един курс на обучение от една година може да бъде сравним с курс на обучение от три години в други страни. Всъщност няма някакви а, обяснения, не се дават а, относно точно какви курсове са включени в а, обучението. А, тъй, че трябва да се занимаем малко по-внимателно с това положение. После по отношението на професионални квалификации, придобити от европейски граждани в трети страни, които квалификации вече са признати в друга държава членка, ами те си имат, да, определено определени конкретни органи, например Министерството на здравопазването в съответната страна. Има доста случаи. Квалификация придобита в Сърбия и в Молдова, признати в Румъния и при нас кандидатстват също за признаване. Ами разследванията показват, че тия курсове на обучение са били чисто фиктивни, но румънците пък продължават да а, издават такива удостоверения за съответствие, дори когато имаме е, дипломи от несъществуващи университети. Например, университет Капита. Няма такъв университет. Още един случай искам да. А, да, свърши ми времето, извинявам се. Non era il mio tempo, scusate, avevo letto tre, allora solo brevemente. А, мислих, че е само три минути имам. Добре, тогава продължавам. Националният съвет не, спирам всъщност. Ако и е ви останало някое изречение недовършено, довършете си го. Е, Ба, благодаря. Националният съвет на италианските инженери ни обърна внимание, че италиански граждани с базови квалификации се случва да ходят в Англия Записват се в акредитирана от инженерния съвет и институция, продължават там да учат, после се връщат в Италия и твърдят, че са инженери. Вижте сега. Няма да твърдя, че съм много запозната с английската система, но това е явен пример за опити за заобикаляне на директивата. Това исках да кажа. Много ви благодаря. Наистина повдигнахте много важни, много щекотливи проблеми. Те всъщност вече присъстваха в а, изказването на господин Бих. Аз, пух, аз самата добавих, че трябва да се проверява истинността, достоверността на дипломите от един независим орган, именно за да се разрешат и да се избегнат проблемите, с които вие се сблъсквате в Италия. И така, тук може би ще направим едно малко изключение, защото само един единствен национален парламентарист е подал заявка за изказване, така че давам думата на господин Лешнер, който също работи в групата по приравняване на дипломи. Заповядайте. Благодаря. Мисля, че чухме много интересни неща и покрихме почти цялата гама от въпроси, защото спомняте си трудностите, с които сме се сблъсквали в миналото. И е много интересно да чуя всичко тук. Стотици са жалбите от е, отдални лица. И ние се опитаме така да се каже да дестилираме структури, а националните парламенти трябва да възприемат един е, постепенен подход. Е, това, което бе казано доктор Фукс е много интересно, но да, говорим за инженерите, които са добре организирани на европейско ниво. Разработване на такива платформи и карти, може би, упростява нещата в е, този е, сектор, но биха били полезни в други е, сектори, където нещата е, са регулирани, макар че има и много нерегулирани области в държавите членки. Въпросът ми е най-напред до каква степен можем да правим а, така генерални заключения. Може би е излишен този мой въпрос, но аз разграничавам емоционално между това дали говорим за предоставяне на една услуга временно в държава членка или говорим за дългосрочно предоставяне на услуга. Так, тук аз бих искал да знам дали двата вида услуги трябва да ги третираме по един и същ начин. И въпросът ми е и към двамата докладчици. Когато е един а, професионалист се установи дългосрочно в една държава членка е различна от временното предоставяне на услуга. Значи смятате ли, че трябва е разумно да има разлики в регистрирането, в даването на разрешения? Благодаря. Благодаря ви, господин Лешних. Наистина е много важен този въпрос, защото има различни видове прилагане на този принцип. Един път по един начин, друг път по друг начин. Давам думата за отговор сега на господин Фух. Ако говорим за области на инженерната професия, които, в които има и въпроси, опиращи до безопасност, сигурността, тъй като безопасността е на първо място и вие питате дали може този вид е, уредба на нещата да се приложи и в други области, не само в инженерната. Е, но целият дебат за академичното обучение, е, ние сме решили въпроса двустепенно. На първо място е, е да имаме една европейска акредитационна система, европейски стандарти за акредитиране на хората с професии, и те да се прилагат, те да се признават, извинете, от едно, един универсален орган. И на следващо място да имаме една комисия от експерти, които да са компетентни да оценят системите на отделните страни и на втор, като втори етап да се води а, дългосрочен мониторинг защото всички знаем а, колко често се случват а, манипулации. Значи една трифа, триетапна процедура, която се прилага в някои сектори, ще гарантира злоупотр... да няма злоупотреби. И да сме сигурни, че 100% носителят на картата е професионалист. Благодаря. Да, благодаря. Сега господин Франсис Ажус от Малтийския парламент. Благодаря. Много добре произнесахте името ми. Аз съм представител на най-малката държава, членка на Европейския съюз и съм много щастлив днес, че националните парламенти са представени тук и ще дадат а, повече възможности да се говори по една важна тема. Аз съм доктор, лекар по професия по-скоро преподавател в университет в Малта. Малта има един единствен университет и според европейските стандарти той е среден по размер. И за нас е много важно да се признават квалификациите на международно ниво – не само като признание на усилията на студентите, но и по отношение на възможностите а, да преминават курсове, които не се предлагат в страната, например курсове по ветеринарна медицина в друга държава членка, които ние не предлагаме в нашия университет. За това е много важно за нашата страна и за нашите студенти това да се случи. А то е важно и за онези, които искат да дойдат да работят в моята е, родина. Ние имаме регламентирани сектори, съвети като медицинския съвет, който регламентира работата на медицинските сестри. И аз бих желал професията да пожене професионалиста да може да пожене успехите след наученото от него. И е добре да се хармонизират различните нива Например, за да станеш медицинска сестра, не бива да има големи различия между Малта и други държави. Тук един колега вече спомена а, наличието на такива разлики. Има институции, които са а, измамни, които са фалшиви. Те произвеждат студенти, които не знаят нищо. Това е голям а, злоупотреба защото му се връчва диплома и се смята, че има квалификация, каквато той или тя, тя няма. Аз исках също да попитам господ доктор Фукс във връзка с неговото, неговата област, инженерство. Аз съм малко информиран в тази област. Има, знам, че има машинно инженерство, електроинженерство, строителство на пътища и Бих искала да попитам, тази карта ще различава ли, ще прави ли разлика? Особено за онези, които си търсят работа, а и за самите. Това, това би било интересно и за работодателя, да знае какво умее този човек и какви постижения би е, направил. Също искам да попитам в по-общ план – дали ще има отделни карти за всеки сектор? Защото те са, всеки сектор си е важен сам за себе си. Например, за лекари, обща медицина, медицински сестри, зеболекари. Важно е да бъдат изцяло регламентирани тези области. Малта е един от основателите на болонския процес и ние е, усилено работим, за да се хармонизира е, цялото университетско образование и смятаме, че има още много да се постигне и подобри. И за да дадем е, на нашите младежи възможност да се движат от една държава до друга, да имат достъп до познания в чужбина. Например, да могат да отидат да преминат курс на обучение в друга държава, да им дадем тази възможност. И в заключение бих искал да кажа, да спомена и курсовете онлайн, които стават все повече по-популярни. Не искам да кажа, че не вършат добра работа, но трябва да се види дали и те са регламентирани, акредитирани. Благодаря. Euh, Благодаря ви. Благодаря ви за изказването. Наистина мобилността на младежите е особено от голяма важност за нас и за успеваемостта ни за в бъдеще. Програмите Erasmus, след това така наречената програма Erasmus младши за по-малките фирми, определено бият в тази посока, преследват тези цели, защото наистина болонският процес е в застой и следва да бъде реактивиран. Господин Фух, много въпроси има към вас. Ако искате, заповядайте сега за отговор. Благодаря много. Що се отнася до инженерната професия? и връзката с болонския процес и с стандартите за качество, да има система за признаването им. Бях запитан дали как можем да сме уверени, че хората наистина са с висок стандарт на професионализъм и да се прави разлика между различните области на инженерните науки, строителни, механи, механоинженери и така нататък. Самия факт, че така се структурира образованието е важен. Ние в е, Болонския процес имаме специализирани клонове и сме установили точно по кои модули са преминали е, и са взели изпити, диплома успешно. Така че всеки отвън, идвайки в тази система, може да види каква квалификация притежава лицето. Второ, в рамките на ФЕАНИ ние се опитваме да насърчим европейски стандарт на качеството, на който да отговарят кандидатите. И да по този начин и ние също искаме да помогнем на Европейския съюз в разработването на такъв евростандарт. И всичко това във връзка с болонския процес – да се наистина да гарантираме постигането на този стандарт, за да гарантираме, че даденият кандидат има е необходимата квалификация. Това е най-важното изискване. За това една диплом, един сертификат да бъде признат. И с европейската рамка на, европейската рамка на квалификациите ще бъде краягален камъка. И всички системи взети заедно означава, че а, системата е практически ще може да работи, има ниска степен на бюрокрация и висока степен на надежност. Благодаря. La parole est à monsieur Бусой. И така, господин Бусой е нашият следващ оратор. Е, е, взаимното признаване на професионалните квалификации е един от принципите на вътрешния пазар и трябва да се съгласим, че не е възможно да има а, е, мобилност и да се предоставят а, е, а, услуги, ако не се признават професионалните квалификации. Съгласен съм с господин Фукс, че е добра идеята да има такава професионална карта. Аз подкрепям тази идея и тя ще бъде един полезен инструмент на държавите членки. Едновременно ще трябва много отблизо близо да се вгледаме в техническата а, прилагане на практика. А, трудностите, а, кой, за това кой носи отговорност за събирането на информация, коректността на тази информация поради проблемите на защита на личните данни и така нататък. Мисля, че също съм съгласен, че трябва да стане задължителна и ЕМИ, и Международната информационна система на вътрешния пазар. А трябва да осигурим и административно сътрудничество по становището на госпожа Патърсон за предварителната декларация, искам да кажа, че не смятам, че е необходимо всички професии, тъй като Множеството държави членки като че ли мислят да го приложат на практика. Има свобода на предоставяне на услугите и тяхното качество трябва да бъде гарантирано. Най-вече на медицинските услуги. От друга страна, може би ще бъде непропорционално да го изискваме от всички професии. Някои държави членки от друга страна оставят на компетентният орган да реши дали предварителна декларация, предварителна регистрация трябва да бъде задължително. Ако това насърчи мобилността на, на работната сила и предостави правна сигурност, добре, значи във всеки случай трябва да се гледа какъв е конкретния случай но да не се универсализира. И на последно място искам да отговоря на а, колегата от Италианският парламент. Не знам пример на студента в моята държава а, Румъния, от каквато и да било националност да е получил а, диплома за болекар без да е преминал курсовете. И аз дори просто не мога да повярвам, а, че това може да се случи, но ще а, се свържа с представители на румънското правителство, за да дам необходимото обяснение на италианския колега. Благодаря. И така. Госпожа Катрин Шилтер е нашият следващ оратор. Um, Стайлер. Стейлер. <laughs> Катрин Стейлер, се казва всъщност. Благодаря ви за тази възможност да кажа нещо. Благодаря и на ораторите. Имам два, няколко кратки въпроса, например към господин Фукс и това, което каза баронеса Янг за безопасността на пациентите. Може ли малко повече подробности да ни дадете за това как точно успяхте да съберете различните видове инженери на едно място? Това е огромно постижение само по себе си. И също така, каква е себестойността, какви са разходите за картата и системата? Казахте, че тя е доброволна, ама колко плащат притежателите. После как става проверката на а, квалификациите? Онлайн не може да се провери по картата. При нас в Обединеното кралство а, проведохме една пилотна програма. Тя имаше за цел да качи всички квалификации онлайн. А, не само в а, здравната сфера, но в цялата здравна сфера това беше осигурено това би било много интересна база данни. Сега на базата на това, което каза баронесата, искам и аз да подчертая, че а, безопасността на пациентите е, е въпрос от огромно значение. Аз също имам тревоги, свързани с безопасността в здравеопазването. Много се радвам, че бе подчертана. А, бе подчертано значението на а, езиковите умения а Това, което казахте, казахте за инженерните специалности, много добре би било всички здравни работници също да бъдат събрани на едно място или поне информацията за тях. Миналата седмица, мисля, че аржентински лекар, регистриран в Испания, след това са му отнети временно правата в Испания, но преди това е работил в Обединеното кралство. има много такива примери които могат да ни дадат възможност да вършим работата по-добре, но безопасността на пациента е нещо, което абсолютно не може да се компрометира в никакъв случай. Много се радвам, че се повдигат тия теми от баронесата и от други колеги, защото трябва да ги изясним веднъж за винаги. Благодаря. Да, благодаря. Госпожа Вайлер е следващият ни оратор и след това госпожа Петерсен най-вероятно ще пожелая да отговори, тъй като вече и бяха зададени два или три въпроса. Госпожа Барбара Вейлер сега. Да, имам два въпроса за вас. На първо място искам да посоча, че аз бях една от ентусиазираните привърженички на директивата, която в крайна сметка прокарахме. Смятахме, че така ще задвижим нещата. Не само защото ще има повече обмяна, а и поред други причини. Ред други причини е една от които би могло да бъде преодоляването на разпространеното виждане, че всяка държава има най-добра образователна система и останалите не са на същото ниво. Например, скандинавците или германците, които желаят да работят като екскурзоводи. Не знам как да мисля дали няма запазена територия, запазена марка за тази професия в някои определени европейски държави. Дали те ще бъдат приети? Това ми е първото питане. Второто ми питане е към господин Фух. Бих искала да изразя повече критичен дух и може би за това трябва да се обърнем към комисията и към съвета. Защо толкова много директиви и регламенти остават без реално транспониране? Може би защото има липса на воля политическа воля. Това в Германия, например, се получава с болонския процес, мене, ако питате. Признаването на европейски дипломи, Европейската карта, Болонския процес. Това са проекти, които следва да бъдат задвижени, но пък в Германия има определено голям брой университети, които все повече и повече се разграничават от болонския процес и продължават да се придържат към старите методи на работа. Това едни учебни центрове, други учебни заведения пък прегръщат много ентусиазирано идеята за приравняване на дипломите. С други думи, виждаме, че едни приемат директивата, други не чак толкова радушно и аз мятам, че определено това е жалко. Вие сте технически, вие сте човек техник, виждате нещата по експертен начин. Не знам как стоят нещата в областта на лекарския персонал, медицинските сестри, например, или лекарите. Там нещата са малко по-идеологически, ако мога така да ги нарека. Наистина, директивата не е добре транспонирана, така че вече не съм ентусиаст, а съм по-скоро скептик по този въпрос. Благодаря. Да, наистина е така. Има, има трудности и това е всъщност нашата работа, да ги преодолеем тези трудности и препятствия, скептицизмът е една възможност, наистина, но аз смятам, че ние трябва да се стремим към преодоляване на този скептицизъм. И сега, госпожо Петърсън, ще ви дам на вас думата за две минути, след което на господин Фух. И така, наистина, за момента се движим в рамките на времето, така че господин Киджин, може би ще ви дадем думата сега на вас, защото след това ще дойде господин Бърние и той ще бъде главното действащо лице на втората част. Госпожо Петърсън, заповядайте. Uh, Само да кажа нещо по това, което чух е, за предварителната декларация. Това е почти повтаря това, което ние установихме по време на проучването държавите членки, които проучихме, изглежда използват писмената декларация като един вид стандарт, а не по първоначално предназначение. Само когато се налага да се ползва. Тогава, когато има нужда, когато би било интересно, както вие споменахте, в здравните професии, при здравните работници. И такъв един пример за необходимост от декларацията, именно този, който вие повдигате. Защото няма как да се активира системата без да се използва писмената декларация. Мерси. Monsieur Фукс, Благодаря, господин Фукс. Заповядайте за заключителни думи по първата част. Благодаря ви по въпроса на госпожа Вайлер. Мога да говоря поне по отношение на инженерството. В Германия болонския процес е въведен на 98%. Това не означава, че инженерите са особено активни в международен план, но поне 80% от хората, които учат в чужбина, използват двуетапната система в резултат от болонския процес. Не мога да ви дам информация за другите съсловия. Не мога да говоря и за дребния брой университети, които отказаха да влязат в болонския процес, понеже са толкова малко на брой. Но в общи линии нещата са почти изцяло въведени. Във вашата институция мисля, че е важно да използвате политическата си тежест, за да гарантирате пълното и необходимото въвеждане, изпълнение на Болонския а, университет. Дължите го на университетите, на хората в университетите, защото а, ние самите нямаме достатъчно политическа тежест. Няма а, на базата на какво да стъпим. Та, а, още веднъж призовавам ви да ползвате влиянието си, за да гарантирате изпълнението на а, болонския процес и а, от това ще пострадат единствено младите. А не можем да си позволим това. Благодаря. Мерси. Благодаря. Господин Тидже, искате да вземете думата сега на този етап от дебатите, може би, понеже сте работили доста по този съвместен проект. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко ще се изкажа, понеже комисарят Бърние ще говори по-късно. Болонския процес и тази директива се споменават няколко пъти. Ние планираме съвсем скоро да подемем едно ново изследване – относно взаимодействието на тези два важни процеса. Това е с което искам да ви запозная за сега. А, а, повече подробности ще ви предложи нашия комисар малко по-късно. Благодаря. Антонио la Предавам му думата а, сега. Então, mas uh, aquilo que eu vou dizer tem, é, é comum. А, всъщност исках да, думата да, да я взема преди представителя на комисията, а, но сега ще го кажа. Има доста общо в няколко страни, в доста страни има. А, един така разпад на а, имиджа, на репутацията на болонския процес. Много университети не са доволни от него. И това, което често се вижда в а, а, реклами за работни места, е разлика в дипломите или нагласата към дипломите. А, придобити преди и след болонския процес. Всъщност това не би трябвало да е законно, то е незаконно, но се прави разлика. Съсловните организации, като например инженерите в Португалия, се опитват да си направят свой собствен филтър, нещо като пример за допускане до, професионална, до професионалното сдружение, освен изискванията за документи, за диплома квалификациите стават все по-малко гъвкави и е, от това отново губят младите. Такива инициативи, естествено, винаги се докладват, винаги някой се оплаква, но е, е, един от най-тревожните случаи, с които аз съм се сблъсквал или за които съм чувал, е, пак е свързан с лекари. Е, доколкото знаем, комисията планира да проведе изследване и те може би ще ни дадат възможност да видим нещата и от другата страна на, медал, на медала. Да, много често ние сме силно загрижени за безопасността на пациента, но не бива да забравяме за съществуващите бариери за мобилността на здравните работници. И искате да ме прекъснете ли? Да, просто исках да ти кажа, Антонио, че това е по-скоро по втората част. Затова питах първа или втора част. Ако искаш, можеш отново да вземеш думата, когато минем към следващата част от дебата, към втората. Да, много благодаря за всичко, като чух от господин Фух. Искам един кратък коментар обаче да направя на чутото не бива да ползваме болонския процес като база, защото след 10 години ще имаме хора на пазара, които не са учили по правилата на болонския процес. Да, благодаря и аз за тази бележка. Отчетохме съществуващите недостатъци, грешките, които са допуснати. Взехме си бележка и се стремим към приравняване на дипломите получени според Болонския процес или други, преди или паралелно с процеса. Благодаря. И сега Минаваме към втората част на нашия дебат, където ще изслушаме господин Патрик Фортюи, който представлява Асоциацията на фармацевтите в Франция. Той работи по събиране на данни, които след това предава на съответните европейски органи. От друга думи преминаваме вече към здравеопазването. Значи след господин Фортюи ще вземе думата господин Тони Хайзел, който е председател на Сдружението на акушерките и медицинските страни, сестри в Обединено кралство. Господин Хейзел също работи за Еврокомисията като координатор, като координатор на набирането на данни относно прилагането на тази директива. Започваме с първи оратор, господин Патрик Фурчо, има думата. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Наистина вече стана ясно, че проблемите на здравеопазването също са в центъра на нашето внимание, не само инженерните въпроси. Ще се опитам да съм възможно най- кратък. Организирал съм изказването си около три центъра. На първо място европейският контекст, както и различните резултати, които сме получили – след летния период. Летния период го използвахме за събиране на данни. От юли до септември работихме по този въпрос. Сега, европейският контекст. Вие самата посочихте, че в момента действа директива за приравняване на дипломите. Директива, като цели мобилност в Европа. И наистина до сега съществуващите 15 директиви бяха свързани с лекарите, акушерките, медицинските сестри, зъботехниците и зъболекарите – Нещо, което обаче е вече недостатъчно, тъй като директивите се нуждаят от осъвременяване. И така, от връзките си с докладчиците и докладчиците в Сянка научих, че подходът се сменя. Че първата оценка ще бъде направена от съответните местни власти, след като ще бъде препратено на съответните европейски, наднационални, с други думи, власти. Ето за това е толкова важно да се разполагат с емпирични данни относно изброените преди малко пет професии. Така че това, за което днес ще ви говоря, е само единствено резултатите свързани с фармацевтите, а не с всички пет, пет изредени преди малко професии. Проведохме три срещи. През това лято проведохме три срещи. На 7 юли бе първата от тях и там стартирахме работа по един европейски проект, който който префасонирахме така, че да се превърне в въпросник. След това следващото ни заседание бе на 9 юли, за да обсъдим главните теми, главните по значимост според нас теми, като например временната трудовата заетост, началната и продължаваща форма на обучение, както и връзката или отчетността през съответните компетентни органи. И на третото заседание се запознахме с тенденциите, които успяхме да извлечем като извод от всичко останало, както и от препоръките на съответните компетентни органи. И така изработихме 18 доклада. Повтарям, не всички държави членки бяха обект на проучване, но така или иначе 18-те доклада са достатъчно красноречиви. На първо място, както вече всъщност се подчерта, целта беше здравните работници да са по-мобилни. Всъщност, аз малко изпреварвам слайдовете, слайдовете, които се които са в момента на вашия екран, представят резултати, които вече ви споменах, така че ако обичате един-два слайда да избързате, няма много подробно да се спирам, за това всъщност така избързвам спрямо слайдовете. И така, по време на първата част от дебата стигнахме до избода, че фармацевтите са призвани да гарантират сигурността в смисъл на безопасността на пациентите. Това вече го споменаха колегите от Обединено кралство. И това е цел, като следва да преследваме в цяла Европа. Наистина има грешки, има здравни работници, които бъркат, но слава богу грешките им не са многобройни. Човешко е да се греши, но броят им не е много голям. Тези обаче, които вече са допуснали някаква грешка в собствената си страна, трудно могат да работят вън от страната, защото досието им, ако можем така да го наречем, ги следва. По въпроса сега за установяването, за професионалното улесни установяване. Нещата са сравнително лесни. Автоматизираното признаване вече е факт и това улеснява живота както на властите, така и на фармацевтите. Резултатите са повече от положителни. Когато нещо всъщност действа добре, никой не го споменава. Когато има закъснение или някакъв проблем, всички го виждат, всички го споменават. Тоест, с други думи, тук няма проблеми и аз смятам, Определено, че имаме причини за оптимизъм, за разлика от е, колегата от е, Германия, като преди малко заяви, че тя е по-скоро скептик. Аз съм по-скоро оптимист. И така, по въпроса сега за временната трудова заетост, това съществуваше като понятие за други професии, в, е, за фармацевтите все още не съществува. Ще доскоро сега вече съществува. Имаме малко опит обаче натрупан в тази област. Колкото и малък да е опитът ни обаче в тази област, резултатите са за сега обнадеждаващи. Преминавам към обучението на здравните работници и на фармацевтите по-специално. Обучението, образованието отговаря в общи линии на изискванията на компетентните органи. 5 години и 6 месечен стаж. По въпроса сега за хармонизирането на стажовете 6 месеца, които да бъдат стажувани наведнъж, а не месец по месец, седмица по седмица, което всъщност създава една разпокъсана представа за управняването на професията. По въпроса сега за цикълът. 5 години. Да, наистина, петте години са достатъчни, но какво ще бъде учебното съдържание, което ще ги изпълни, колко часове, колко курсове и на какви теми. След това, когато стигна до следващата до следващия слайд отново ще се върна на този проблем. Сега просто го споменавам, защото е свързан и с владеенето на езика на приемната страна. Сега по въпроса за познанията, наистина е необходимо да се усъвременят е, учебните програми и това, което се изисква като основно образователно съдържание за една специалност като фармацевтиката. Има нови професионал, нови изисквания към професията, особено в терапевтичната професия. Миналата година, например, стана ясно, че терапевтите до голяма степен вече застъпват правомощията на фармацевтите и обратно с други думи трябва да бъдат очертани ясно границите между една професия и друга в здравния ресор. Особено днес, когато технологиите в областта на здравеопазването са толкова напреднали взаимодействието е толкова възлесно. лесно. През 96-та година, например, когато аз учех фармацевтика, ако не бях завършил тогава, всъщност, може би днес нямаше да нося името фармацевт. Нещата се измениха. Днес е вече възможно фармацевтите да получават образование не само в собствената си страна, а и в други страни, ако намерят, че в определена държава, в определен университет има преподавател, когото те биха искали да имат за свой преподавател, да учат при него. И така, в заключение искам да се спра на още две точки по време. Например, първата от тях е сътрудничеството между компетентните органи. Това е така наречения проект ИМИ за информационната система на вътрешния пазар. Този проект се развива задоволително. Можем да видим резултатите от това на следващия слайд, както и това колко широко и често го използват както самите фармацевти, така и компетентните органи. За съжаление обаче не всички компетентни органи участват в въпросната система. Не във всички държави членки има политическа, ако мога така да я нарека, воля за участие в тази програма. Така или иначе обаче има какво да се желае, особено в сферата на ергономичността. И в заключение искам да повдигна един друг въпрос, свързан с съдействието между различните компетентни органи, а именно професионалната карта. Тя е важна не само за годините на обучение, а за последващата ги мобилност. За сега им проектът се приема широко и ам, радушно. Всички го приемат и го прилагат, така както е определено неговото приложение в директивата. Както колегата инженер посочи преди, преди малко, наистина трябва ясно да се очертае при какви условия се издава тази професионална карта. Някои професионални карти могат да, да са особено полезни в областта на а, здравната система. Това на първо място и на второ място продължаващото обучение, продължаващото обучение по телемедицина, която със сигурност е бъдещето, ако не е, сега близкото, то поне далечното бъдеще на професията. И това са всъщност кратце изводите, до които стигнахме по време на дебатите, на работата на нашата работна група, по време всъщност на няколко седмици, на няколко кратки седмици и месеци. Благодаря на Еврокомисията за това, че прилага иновативен подход свързан с безопасността на пациентите. Това се отнася особено до здравните работници и до фармацевтите, на тяхното образование – трябва да усъвременим съдържанието на учебните програми, тъй като въпроса с продължителността е разрешен. И освен това трябва да разгледаме възможни начини за по-нататъчно съдействие между съответните компетентни органи. Може би чрез някаква обща европейска структура или общи, общ европейски чадър, под сянката на който те да могат да работят заедно по проекти като Европейската професионална карта или каквито и да било други проекти, които се развиват е, в изпълнение на директивите, на насоките. Ето това са нашите изводи. Повтарям, че съществуват министерства, агенции и други компетентни органи. Тоест, виждаме, че има възможност да прилагаме един смесен, преплетен подход, когато проучваме състоянието на нещата. Благодаря. Благодаря ви, господин Фортуи, и аз на вас, казва председателстващата. Наистина беше много интересно човек да ви слуша. И е, всъщност, Барбара, съжалявам, че ви противореча, но като че ли има основания за ентусиазъм, за оптимизъм. Може би не утре, не в други ден, но след 4 или 5 години. На прав път сме, значи. И сега давам думата на господин Тони Хейзъл, представител на Професионалната асоциация на акушерките и медицинските страни в Обединено кралство. Благодаря. Благодаря на комисията за поканата да дойде и да говоря пред вас. За мен е чест и привилегия да го сторя. Както сигурно знаете, това е първият етап на консултациите по преразглеждането на тази директива. Целта е да се предостави информация на комисията относно прилагането на директивата в различните държави членки. Съвета по а, сестринство и а, а, бе натоварен да координира работата в събирането на доклади за изпълнение на а, изискванията. Участваха голям брой хора в нашите регистри. Ние сме много доволни, че работихме в сътрудничество с колеги от Франция, които пък обединиха отговорите в, от Франция. Сготвен бе един въпросник от комисията, после бе изменен от компетентните органи и а, бяха проведени срещи. За нас бе удоволствие да видим какви положителни отговори получихме, най-вече с само много кратко предизвестие. В резултат от този процес 26 доклада бяха получени от които, е, е, за е, сестринството и 24 за кошерките. И за нас те бяха изключително интересни, и пълни с ценна информация. И както бихте очаквали, имаше и различни вариации по, на, по изпълнението на директивата, поради различния характер на, различ, на отделните компетентни органи. Но има и общи въпроси които се споделят от всички държави членки. Аз искам да ги кажа пред вас. Бяха внесени писмени доклади, анализ на отделните доклади и всичко това е качено на страницата на комисията. Първият въпрос, който идентифицирахме е общото минимално обучение, изискванията, които се поставят още от преди три десетилетия относно сестрите и акушерките които вече имат по-широки отговорности. И във всички тези здравни професии трябва да базират професионалните си действия върху доказателства и дефиницията на теорията и практиката също са усъвършенствани, за да се отчете интеграцията. Втория въпрос е за продължаващото професионално развитие. Компетентните органи са съгласни че а, обучение през целия живота трябва да бъде задължително за 18-те държави членки и а, сестрите, медицинските сестри и акушерките трябва наистина да са готови да приемат тези принципи в своята професионална дейност. Третата област – обмен на информация. В момента има различни подходи и до голяма степен те отразяват разликите в законодателството за защита на личните данни в държавите членки, но имаше и съгласие а, по отношение на това, че а, механизма за ранно а, сигнализиране трябва да бъде разширен в името на безопасността на пациентите. И на последно място да се а, даде сигурност за езиковите познания на, като една отговорност на работодателя. 13 от всички доклади съдържат ясна информация по отношение на жалби за недобро познаване на езика от страна на медицински сестри акушерки, които са дошли в страната приемната страна. Аз много накратко очертах общите въпроси Комисията прави този преглед. Периодически искам да ви напомня, че доклада, който е много по-подробен, може да го намерите на страницата на комисията. А сега съм готов да отговоря на въпроси, които бихте задали. Благодаря. Мерси. И аз ви благодаря. Да, наистина успяваме да се справим с времевото предизвикателство чудесно. Така че, моля, моля да се придържаме към това, за да може всички желаящи да имат възможност да, да се изкажат. Господин Стирус Саляголус, който идва от от Гърция и е представител на гръцкия парламент. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да започна с няколко кратки бележки и да се обърна към уважаемите господа евродепутати с молба да ги вземат под внимание. Да, наистина целта на директивата е да улесни да улесни мобилността на работниците и служителите, на трудещите се и изобщо, както и на свободното движение на услугите. Това е свързано с придвижването на граждани от една държава в друга. След прилагането на това, на тази директива през май месец в Гърция, има данни според които единствено и само се възползват от тази директива гръцките студенти. И защо се възползват от възможността, която им дава директивата? За да внесат след това чужди дипломи в Гърция. Смятам, значи, че това не трябва да бъде използвано с обратен знак. Затова нека да предвидим съществуването на предпазни клаузи. Приравняването на дипломите и професионалните квалификации в някои области, като архитектурата или здравният сектор, не бива да бъдат автоматично и машинно прехвърляни, машинално прехвърляни към други области, защото Образователните системи на различните държави и членки са различни и е трудно, трудно да се намери автоматично равенство. За да бъдеш кинезитерапевт, например в Гърция, е нужно да имаш висше образование. В други държави членки за това е необходимо единствено и само средно образование. професионалните данни, тяхното събиране и обработване без контрол обаче не ни гарантира това, че бъдещият студент има съответните познания, въпреки че е преминал през определен курс на обучение. Смятам по този повод, че е крайно необходимо да се засвидетелства по някакъв начин и владеене на езика на приемащата страна директивата и нейното преразглеждане може би е малко прибързано в сегашния момент. Може би трябва да започнем с анализ на нейното приложение е, до момента и след това да се прецени дали трябва или не преразглеждане. Опитваме се да се превърне в съюз, в съюз без граници, но нека да не се заслепяваме в това си желание и да създаваме национални проблеми. Благодаря. Euh, да, благодаря. Сега Давам думата на господин Буйко от Италианския сенат. Signora Presidente, innanzitutto vorrei dire che благодаря много, госпожо председател. Първо искам да кажа, че преразглеждането на директивата е отлична възможност да намерим решение на проблеми, които бяха видяни на първия етап на прилагането й. Европа не трябва да се отказва от идеята за свой собствен вътрешен пазар. Особено тъй като, като се има предвид, че сега живеем в трудни времена. Но за тази цел трябва да преодолеем страховете си и враждебността, как... Но за да преодолеем тези страхове и тези националистически тенденции – да се затворим сами в себе си, трябва да гарантираме яснота на стандартите и прилагането им от всички държави членки. Трябва да избегнем вратички, през които отделни държави или отделни индивиди могат да се измъкнат. Европейските стандарти в различните професии да са еднакви, като си имам предвид, че искаме да защитим и потребителите и хората с професии. Трябва да дефинираме минимални стандарти за професионалното обучение и за това смятам, че предложението от е, немските инженери, което чухме днес, е особено полезно. То прави чудесен принос – т.е. се въвежда една втора фаза на хармонизирането посредством тази професионална карта. Европейска карта, която ще е, бъде получавана на доброволни начала, но би могла да бъде и цел на постижима за всички. Взаимно признаване на професионалните умения и отговорности. Смятам, че е уместно също така да отчетем и препоръките в доклада на Ромболт, констатациите на различните по отношение на различните здравни професии, включително фармацевтичната. Много важно е да подкрепяме болонския процес в областта на висшето образование в Европа. Това е един процес, на който трябва да дадем зелена улица. Професионалните асоциации също трябва да се включат, тъй като образованието и обучението трябва да се сближат, да имаме едно сближаване, да получим, да имаме една обща образователна зона или област по отношение на професионалните умения и професионалната дейност. За, смятаме, че имаме отлична възможност сега националните правителства да помислят по-надълбоко за възможността и те да допринесат за оптимизиране на правните разпоредби, за които говорим днес. Благодаря. Да, благодаря. Запомних това, което казахте. Последното ви изречение особено е много важно, ако искаме да продължаваме напред с положителен дух. И сега ще дам думата на колегата Жовен, който е евродепутат, но освен това и професионално е ангажиран с дебата. Да, наистина. Благодаря, госпожо председател. Аз съм лекар. И като такъв като такъв всъщност вече познавах процеса и неговото състояние преди да бъда евродепутат. Госпожа Вайлер много добре резюмира въпроса, като посочи, че всички сме убедени, че образованието в нашата родна държава членка е по-добро от е, това в съседната държава членка. Ако ние не сме убедени, то нашите сънародници със сигурност са. Ако вземем един идеален пример в един идеален свят, дали всъщност и професиите са еднакви от една държава в, в различните държави членки? Наистина, в Обединено кралство една медицинска сестра не извършва същите рутинни задачи всеки ден, като една френска медицинска сестра, например. И освен самото изпълнение на професиите, образованието, нима то е еднакво. Ако всичко беше еднакво, нямаше да ги има тези опасения и тази боязън, която повдигат всички приравнителни и хармонизационни процеси. И така, предлагам, тъй като сме се захванали с този въпрос, предлагам, за да не се съберем отново тук след 5 години или след 10 или след 15, за да анализираме защо директивата не действа, както правим сега в момента, предлагам значи да започнем малко по друг начин. Това първо. И второ, истинският проблем, както всъщност много от вас посочиха, е страха, опасенията, самосъзерцаването на всяка държава членка – всеки трябва да е, работи по посока на търсене на общото, а не на различното. Защото само чрез общи елементи ще постигнем така, щото френските здравни работници да бъдат образовани по същите учебни програми като румънските или като италианските. И това вие като национални законодатели може да го задействате, да създадете механизми и инструменти, които да се борят срещу тази, срещу тази национална плахост. Тези страхове могат да бъдат успокоени чрез дебат, чрез спор. Ако ако а, решим, че всички обучаеми. Трябва за известно време да учат в чужбина или всички университетски преподаватели също да прекарват известно време в чуждестранен университет, то тогава с сигурност ще разполагаме с един могъщ инструмент за борба срещу страха от другия, в крайна сметка. Или казано с нашите термини, страха от признаването на чужди дипломи. Няма да повтарям, скъпи колеги, това, което вече казахте. Но аз продължавам да съм на мнение, че залогът е технически, но залогът е на първо място психологически. Страхът от другия. Това трябва да преодолеем. И аз е, ви давам вод на доверие със сигурност ще стигнем до споразумение. Дано всички да сме обгрижвани, да получаваме здравни грижи, добре, в висококачествени такива от единия край на Европа до другия, независимо къде е учил нашия доктор. Благодаря. Euh, И така, минаваме към баронеса Окасен, от Камерата на лордовете и Комисията по вътрешен пазар. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Като председател на подкомисията, която се занимава с вътрешния пазар, естествено трябва да кажа, че ние подкрепяме идеята квалифицираните работници да могат да се движат и да работят свободно в рамките на вътрешния пазар. Опита обаче в Обединеното кралство показва, че сегашната система, в това число и в момента изпълнението и е, е доста далеч от идеалната. Това, което целим е една система, която да бъде проста, разбираема, както за а, професионалистите, така и обществеността, прозрачна, надежна, а, достъпна финансово и а, резултатна. И е, това, което казаха колегите от Италианския парламент, е, също искам да го спомена тук. Директивата трябва да даде възможност на държавите членки а, е, да а, са сигурни, е, че професионалисти от други държави членки са достатъчно компетентни и безопасни като кадри, а, така че задължително да се включат и езикови изисквания. Много е важно също така да се гарантира, че компетентните органи в държавите членки си комуникират ефективно помежду си. И пак е, друг пример даде британски евродепутат. Испанските органи трябва да е, уведомят медицинския съвет на Великобритания, че са отнели правоспособността на лекар. Трябва също да се разпишат насоки за това как компетентните органи да се сътрудничат най-ефективно. И това действително съм съгласна, че е най-важното нещо, за да се осигури едно свободно движение и възможност за работа, което обаче да почива на изисквания за безопасност. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И сега давам думата на господин Микаел Пантулас, от Гръцката национална асамблея. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Благодаря ви, госпожо председател. След един доста дълъг процес и след като преодоля много-много препятствия, както всъщност каза и господин Талиадурус преди малко, през май тази година чрез президентски устав бе транспонирана тази директива директивата на парламента и на съвета. Това бе един от приоритетите на, на госпожа Диамандополо, която всъщност вие познавате много добре и която в момента е министър на образованието и просветата. Беше еврокомисар. Госпожо председател, може би да може би греша, но смятам, че това не е отчетено в таблицата с данни от 2010 година и това не ми прави много добро впечатление, защото не е отразен напредъка постигнат от моята страна. най това не е нарочно, просто го казвам, за да го включите, ако обичате, при следващата публикация. Не обвинявам никого. Да, наистина няма няма извинение за закъснението на моята държава, но гръцкото правителство се опитва да навакса. И вече сме напреднали. Набрали сме инерция и изпълняваме президентският декрет, транспониращ директивата. Разбира се, това далеч не означава, че нямаме никакви проблеми. Част от тях всъщност бяха бяха зачекнати от госпожа Болди от името на Италия. Това и ние в Гърция го правим. И в Италия, и в Гърция може би заради географското разположение имаме проблеми, които другите, другите части на Европа не срещат. На към казаното от госпожа Болд искам да прибавя и следното. Има политехнически инженерни институти в някои европейски държави, където не се предвиждат антисеизмични принципи на строителство. Защо? Защото просто техните региони не са сеизмични, не са земетръсни. В Гърция обаче нещата стоят по друг начин. Как тогава да проверим познанията на някой архитект или строител, то по този толкова чувствителен за гръцкия бранш въпрос? Гърция смята по повод на тази директива, че медицинските сестри, фармацевтите и всички другите останали пет професии следва да бъдат признати автоматично. Но много от преждеговорившите повдигнаха въпроса за владеенето на езика на приемната страна. Аз се присъединявам, няма да повтарям. И така, госпожо председател, в заключение искам да подчертая, че всички сме насочени много положително и ще работим за този проект. Натрупано, натрупаният опит ще ни послужи диалогът с националните парламенти, определено си заслужава. Заслужава си да продължаваме тази инициатива. Това е всъщност единствената инициатива, която ни позволява да напредваме заедно ръка за ръка. Благодаря. Благодаря. Да, наистина този диалог ще продължи. Даже сега в момента. Сега ще дам думата на господин Тарандифилидис. Харисто, гирия, Проедре. Благодаря, госпожо председател. Два въпроса искам да повдигна. На първо място трудовата заетост и трудовоправните отношения и правата. През граничната мобилност на трудещите се е един от основните европейски стожери в областта на европейската политика по трудова заетост, то тогава признаването на дипломи може да се разглежда като неделима част от тази политика. И питам аз, тази директива как е свързана, по какъв начин е свързана с различните колективни трудови договори, съществуващи в 27-те държави членки? Опасявам се, че затворени професионални общности, които се отварят, няма как да не предизвика да не повдигне въпроси, на които нямаме отговор, или поне не за момента. Презграничният начин на действие, презграничните е, грешки, например, и недостатъци – Имам предвид е, нелоялна конкуренция понякога. Как можем да противодействаме? Как можем да противодействаме на това и как можем административно да накажем такъв провинил се работник или служител? как ще противодействаме на правонарушения с надграничен характер? Има ли предвидени мерки? Има ли европейски чедър благодаря ви. Да, благодаря. И преди да дам думата на експертите, искам аз да дам един отговор. Същност, първо, първо давам думата на господин Жазински от е, Полският парламент. Дякую bardzo pani przewodnicząca. Jestem z Polski. W Polsce, jeśli chodzi o implementację dyrektywy. Благодаря, госпожо председател. Аз съм от Полша и като е, стана въпрос за е, транспонирането на директивата, е, ние от Польша няма какво особено да споделим като опит, така че искам един малко по-различен въпрос да повдигна. Естествено, че има разлики в квалификациите, защото те зависят от съответната местна традиция, от миналия опит. да, различно е положението, може би, при инженерите, механиците, но при тях това, което ще свършат в професионален план, няма как да засегне човешки живот. В здравния сектор обаче положението е доста различно. Е, е, затова наистина а, трябва да вземем предвид, да отчитем а, националните особености, а, да ги изравним а, различията, доколкото е възможно, така че да не са толкова а, ясни. И искам да задам един въпрос а, към докладчиците правителствата и професионалните асоциации а, как има еднакви подходи или по-скоро различни подходи ли възприемат в този план? Например, в здравния а, сектор. Там професионалните а, асоциации а, по различен начин и подхождат към проблемите, отколкото а, правителствата. И като се говори за такива едни силно регулирани а, процеси, този въпрос става още по-остър. Та, пак да кажа, при инженерите е, основен фактор е економиката и економическия растеж, но не тия съображения са на преден план при лекарите, например. Благодаря ви. Сега ще дам думата на експертите за отговор, но преди това Катрин Стетлер, може и пак произнасям лошо името, ще ми извините, и след това Антонио Корея де Кампус – преди малко го прекъснах, сега ще му върна жеста и накрая ще дам името, думата на експертите. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз съм а, била докладчик по строителни материали и това е една от най-опасните промишлености. Е, защото ако се срути сграда върху дадено лице, нали виждате, че е, зависи от нея човешки живот. Разбирам каква, какви разлики имате предвид вие е, и си давам сметка, че има културни различия, национални различия, има различни здравни системи в отделните страни, но това, което искам да попитам, е насочено към е свързано и с това, което говори с господин Фухс по-рано. За обучението на инженери онлайн. Искам да попитам дали по същия начин стоят нещата и при фармацевтите. Има ли там такава възможност? после за професионалните карти. Обмислили сте варианта за професионални електронни карти, така може по-лесно ще се обменя информация. После по въпроса за разликите в професионалните съсловия, например на медицинските сестри в отделните страни как най-добре да споделяме челен опит. но а, това ни връща към а, въпроса за общите стандарти. ако може и него да го засегнете във връзка с а, въпроса за различията в различните образователни системи. Е, това са въпроси, които много ни а, тревожат в а, нашата парламентарна комисия по стандартизация, която а, разискваме и също другия ми въпрос беше свързан с професионалната електронна карта. Благодаря. Бернадет, у нас около 15% от лекарите и медицинските страни са чужди граждани. Защото е, тези кадри, които ние произвеждаме, не са недостатъчни просто. Това означава, че обучаваме, е, че би трябвало да обучим е, допълнително към това, което сега обучаваме, 2500 лекара и медицински сестри, нямаме капацитет за това. Националните институции в здравния сектор, колкото и добри намерения да имат, областта на мобилността на е, специалистите не могат винаги е, да следят това, което става у нас. В някои места е, на европейския континент това положение доста добре се контролира, в някои места търсенето на специалисти е по-високо от другото. Друг фактор е националния протекционизъм или поне привидния протекционизъм, защото не винаги става, не винаги имаме е, държави, които се опитват да защитават е, националните интереси. По-често това го правят професионалните организации, затова искам да предложа, когато комисията ви прави изследвания в тая област, да взема предвид е, специфичния за всяка страна контекст. Естествено, че има международни елементи, които се простират отвъд границите на страна. ОИСР публикува изследване е, за цената на здравеопазването в различни страни. И това е много интересен доклад, само че не мисля, че е, има смисъл сега да почваме да е, сравняваме доколко правилно са транспонирани директивите в отделните страни. И без да си дадем ясна сметка за традициите, за националните специфики на отделните страни. Благодаря. Oui, tout à fait. Alors, pour... Да, да, прав сте, наистина. А, ау, щях да забравя. Не искам да слагам намордник на ничия свободна изява. Заповядайте. Искам един въпрос точен, да задам на, на експертите. Всички споменават понятието медицински риск. Въпросът ми е простичък. И със сигурност няма да може да ми отговорите, защото няма а, статистически данни. Имам обаче чувството, че този аргумент, който наистина е важен, няма две мнения по този въпрос. Може обаче да се използва като алиби. Цифрите, с които, цифрите, с които се борави във Франция, например, е 10 до 50 хиляди души на година умират във френски болнични заведения от вътрешноболнични инфекции или от някакви медицински грешки, недоглеждане, немърливост от лекари, които са образовани, преминали са целия обучителен процес и имат диплома. Какво значи това? Щом цифрите са такива, при е, съответно дипломирани доктори, как ще се развият събитията, ако освободим, ако либерализираме движението на тези професионални лекарски кадри, дали всъщност не използваме всичките тези цифри и тяхното тълкование като алиби, за да сложим спирачки на процеса на приравняване на дипломите? Благодаря. Благодаря, казва председателката. И аз искам да задам един въпрос, който е свързан с зададения от господин Жувен въпрос. Директивите, директивите и трансграничните права на здравна закрила на пациентите. Онзи ден в работната група споменахме, че рискът е малък, почти несъществуващ всъщност. И сме и всъщност разполагаме с много мъгливи данни по този въпрос. Статистиките обаче съществуват, дори и неточни. И може би днешния дебат е мястото да обсъдим това. Господин Фурчо, и заповядайте вие за крайни бележки. Благодаря ви, госпожо председател. Да, наистина има много въпроси, повдигнаха се много въпроси от по-голямата част от европарламентаристите и от националните парламентаристи. Ще се опитам да бъда кратък и синтетично да представя отговорите. Аз съм фармацевт и като такъв ще говоря, защото моят доклад бе свързан, моето представяне беше свързан с положението на този бранш. Аз участвах в работата на групата Аш Прокарт, която работи по въпроса за професионалната карта на петте професии, като зъботехници, зъболекари, лекари, медицински сестри и акушерки, както и фармацевтите, разбира се. Опитахме се, опитахме се да се срещнем с всички компетентни власти и органи от държавите членки. Това са здравни работници, следователно принадлежат на здравното министерство. Разбира се, може да има някакви местни различия. Не казвам, че нещата са еднакви навсякъде, но глобално погледнато има, има опозиция, има разграничаване между позицията на Министерството и позицията на Професионалната асоциация на фармацевтите, поне в Франция. Аз съм далеч от мисълта, че трябва да се преследва една протекционистична политика, която да затваря вратите пред прииждането на фармацевти от други европейски страни. Този проект ProfCard за професионалната карта всъщност си има причина и тя се корени в мобилността. Същото се отнася и, по, и за безопасността на пациентите. Тук обаче нямаме конкретни цифри. Всички го споменавате този факт и наистина не знаем колко здравни работници има в Европа. Когато гледаме статистиките, когато погледнем статистиките на СЗО и когато ги сравним с местни асоциации или местни фирми, които проучват пазара, виждаме какви огромни различия съществуват. Започнахме, значи, работа с специалисти на СЗО и на тази консултантска фирма Ешпрокарт. И видяхме, че не всички не всички събират, е, сумират едни и същи изходни данни. Тези, които са учили, които практикуват, е, които са се пенсионирани, които работят в сферата на общественото здравеопазване или в промишлеността като специализирани доктори и така нататък и така нататък. Критериите не са еднакви с други думи. И днес, наистина, всички признаваме, че цифрите са мъгляви, неясни, всеки ги използва както намери за добре. И това е наша задача. Наша задача е да се справим. Преди малко споменах европейските структури, които целим да създадем и които да бъдат нещо като шапка на съществуващите национални органи. Ето в тази европейска структура, например, може да се проведе един стратегически размисъл, например. Във Франция, всъщност, извинете, в Европа има 890 компетентни регулационни органи за тези пет професии. Да вземем за пример Естония. Е, в Естония има една единствена агенция за цяла Естония за петте професии. Франция. Във Франция има по една организация, по един орган компетентен за всяка професия. В Италия например, и италианския казус го познавам, защото работихме заедно с италианците по въпроса за професионалната карта. В Италия, например, има по един компетентен орган за професия и за регион. Виждате, значи, как стоят нещата. Виждате колко е нужна координация. За да може проектите, които стартираме и да ги финализираме като компетентна като компетентен орган всъщност аз се занимавам с етика, с деонтология, при упражняване на професието, други асоциации с по-други характеристики може би работят по тези въпроси по друг начин. Не знам дали успях да обясня какво искам да кажа. Да, благодаря ви, каза председателката. И аз се надявам нашият контакт да продължи и за в бъдеще. Давам сега думата на нашият другият ни гост, господин Хазъл. Благодаря, госпожо председател. Ще отговаря на отделните въпроси. Е трудно точно да представя гледните точки на 27 компетентни органи, а по-скоро моят отговор ще се базира на виждането на моята организация. Въпросът за медицинския риск е интересен. Общия медицински съвет има интересни данни по този въпрос. И а, сме чули, че има доклади за доктори, които практикуват извън Обединеното кралство, са два пъти по-уязвими да допуснат грешки. Не знам дали точно такава е статистиката, но а, а, моята организация ще ви предостави тези данни. Що се отнася до въпросите за стандартите, и, а, мисля, че също много важен, интересен въпрос. А, ние издадахме нови стандарти за предварителното регистриране на а, сестрите и тук ударението е върху стандартите и обсъждаме все повече и повече да а, сложим ударението и върху резултатите. А, и правим напредък в тази област. Обучението на кошерките е интересна тема. Имаме предоставяне на такива услуги, на такова образование в Обединеното кралство, където има и много голям обем обучение онлайн, което е много ценно и от теоретическа гледна точка, но разбира се не е заместител на клиничният опит, който се изисква за кошерките. Но много от тези университети се възползват възползват от елект... възможностите на електронното обучение по един или друг начин. А също така казахте нещо тук за това. А, дали това пречи на движението на работна сила. От моят опит, директивата е много положителен определящ фактор за мобилността и ние признаваме положителният принос за сестрите и акушерките. Например, ние обработваме около 7000 заявления на медицински сестри и акушерки от държави членки на Европейския съюз всяка година по разпоредбите на директивата. Много положителни неща произходиха от този процес. Нам мрежа сме изградили където продължаваме да приемаме отчети за натрупване на опит, работим съвместно и се надяваме, че ще има един продължителен диалог между компетентните органи на 27 те и 7 държави членки. Ще има възможности все по-големи за споделяне на опит да работим по-тясно с надежда, че ще, получи, ще намерим стандартен подход. Сега, за тази професионална карта, а, ние работим активно в дискусиите и дебатите за такава една карта, но се срещаме с някои логистични проблеми. Не сме по- против нея по принцип, но както казах по-рано, имаме около 650 хиляди регистрирани лица. Някои от тях работят на островите, така нататък, или на затморските територии на Обединеното кралство, в Фолкландските острови, в Гибралтар. И имаме най- поне 10 хиляди, с които работят а, в армията така че предизвикателствата пред тази карта са големи. Но това не е индикация, че ние не поддържаме тази а, карта, а стига тя да се използва положително, конструктивно и аз съм сигурен, че ще бъде много интересно за всички нас да я разгледаме по-отблизо. Смятам, че по този начин отговорих на повече от въпросите. Ако съм пропуснал нещо, ще отговоря повторно. Благодаря. Да, остават ни 5 минути до пристигането на господин Барние. Има ли въпроси? Някой възникнал спонтанно въпрос, който искате да подигнете? Аз имам един, ако друг ни го няма. Имам един въпрос към експертите. Говорим, често споменаваме всъщност е, езиковото обучение на тези кадри, които след това пътуват установяват се другаде. И това е много важно, когато е поставена на карта безопасността на пациентите. Но но и самите, заради правната отговорност, която носят лекарите и хирурзите, например, по-конкретно, те също са заинтересовани от това да се разбират с пациентите си. Дали не може прокард тази програма, тази консултантска фирма, да направи проучване какво би било, какъв би бил ефекта от въвеждането на езиково обучение. Дали то трябва да бъде по време на, цяло, на цялото обучение по съответната специалност или само 2-3 седмици. Благодаря. Да. По въпроса за използването на страната приемник, да, наистина това е много проблематично. Вие знаете, че е много препоръчително да, да не се повдигат непрекъснато тези въпроси, свързани с езиковите с езиковото образование на специалистите, които идват. За сега този въпрос е препоръчително да не го засягаме. Ние обаче намираме начин да заобиколим това изискване и когато знаем, че идва някой колега, който, да кажем, е бългиец, идва в, да работи във Франция, знаем, че в неговия случай той ще може да се справя, защото говори френски. Но, ако някой произхожда от по-отдалечена държава, например, обикновено вдигаме телефона и под предтекст, че искаме нещо да го попитаме, говорим с него. И това всъщност ни позволява да си съставим една картина за това какви са му познанията по френски, но нямаме право, нямаме правно основание да го питаме докъде знае и колко знае езика. Ето тук, например, виждам аз един луфт, който трябва да бъде запълнен. Благодаря. Както казах и в моята презентация, повечето от компетентните органи признават този въпрос за владенето на езика. Той е важен за, за работодатели. Баранас Янг много а, така красноречиво иллюстрира дали в Обединеното кралство регулатора има думата. И това далеч не е ясно. А, а ние искаме да се изясни настояваме и искам да се направи едно разграничаване т.е. готовност за регистриране и готовност да работи. Тези две неща не означават едно и също нещо, но съвсем ясно става, че има достатъчно доказателства, че липсата на лингвистични познания е въпрос, е проблем в, за поне 50% от компетентните органи относно медицинските сестри и акушерките, но ще се позова на казано от френския колега. Говорим за уменията за комуникиране. А това е а, предизвикателство за всеки, който учи и в собствената си страна. А, не бива никак да се подценява, когато отива в а, чужда държава. А, и най-вече за а, здравните работници, независимо от това къде са обучени. Благодаря за вашите бележки. Госпожо, искате да добавите ли нещо? Не. Добре. А двама души искат думата. Господин Лишнер и господин Жован. Нещо ми хрумна просто. Кратка бележка. не, има доста така немаловажен брой а, относно статистика. Британски професионалисти в Испания говорим за не за доктори от Великобритания, лекари, които не говорят испански, обаче отварят а, кабинети в Испания. И мисля, че този въпрос трябва да, да се изясни. Аз не бих отишла при един лекар, който не говори, не бих отишла при лекар, който не говори моя език. И е, бих искала да знам дали това систематично се проверява. Много добър въпрос. Аз често пътувам до а, Испания. Много англичани живеят там и се питам какво правят тези хора, когато трябва да отидат. А, на лекара не знаят испански. Да, по въпроса за езика от е, коментара на господин Лишнер е, се вижда, че положението е доста по-сложно, отколкото изглежда на, първа, на пръв поглед. Много от хората с професии нямат, дори не разбират езика. Например, ако си, да вземат на работа заради добрите ти е, инженерни познания, а, това, което всъщност се очаква, е да говориш поне един универсален език, какъвто е английския. Има обаче професии, в които трябва да разбираш езика на страната приемник и фармацевтиката попада в фармацевтичната професия. Факта а, за проверката обаче на езиковите познания е проблем както за лицето, което подава заявление за дадено работно място, защото от момента, когато се казва, че от правна гледна точка не може да се подложа на изпит или, или да, а, има вече правни основания за подаване на жалба, за обжалване, за, че е бил лишен от работното място, само защото не знае езика. Значи, а, дали а, е, може да се даде такова право за обжалване, дали а, е, наистина той а, е, може да се провери защо той е а, лишен, дали поради недостатъчното владеене на езика. Така че прилагането на едно правило, което всъщност не съществува, е невъзможно, защото не може и да се обжалва. Благодаря много тъй като комисаря Барни още не е пристигнал. Има искане от е, представител на унгарската кия парламент. Имате думата. Господин Спадлер. Благодаря ви. Искам да поздравя е, всички участници в днешната среща. Много интересно беше да е, следя Надявам се и през следващите 6 месеца по време на унгарското председателство да имаме повече възможности за срещи. Два въпроса имам. Първо, мисля, че ако е възможно, тая директива трябва да се преработи така, че да не се създават нови служби. Говорим за издаване на дипломи, за орган за сътрудничество, И като и ги имаме тия мрежи, вече трябва да е възможно да се провери доколко е истинска една диплома. Втория въпрос. Ние сме от една страна, чието национален език е доста по-различен от всички останали европейски езици. Те, като говорим за езици, какво ще кажем по обучението, езиковото обучение? Трябва ли да разгледаме него преди да говорим за признаването на владеене на език на някакво ниво? Дали не трябва да има някакви критерии, които трябва да се прилагат и при самото признаване на езикови умения? Благодаря. Председателката, да, съвсем прав сте. Господин Рипо, мисля, че е, има въпрос или коментар или заключение. Госпожо председател, и аз съм носител на рядък език, а именно фински. Искам е, да ви благодаря за интересните коментари и най-вече тези, които бяха отправени от е, колегата лекар. Е, много интелигентни коментари. Като лъйк обаче, трябва да кажа, че е, езиковия въпрос в здравния сектор е съвсем съразмерен. В Финландия една от големите новини това лято е, че си имаме е, доктор самозванец, който години наред успява да практикува. Ами как е станало това? Ами много да е бил добър с езиците. Успяла е да се допита до много колеги за съвети и пациентите му са били много големи. Така че не бива да изпускаме нещата от поглед. Трябва пропорционално, съразмерно да подхождаме към такива критерии като езика. Език е много важен, но може да е и подвеждащ. А, ето колегата повдига едни въпроси, които до сега не бяха засегнати. Позволете ми сега да приветствам а, комисаря Мишел Барние. Много се радваме, че е с нас и ще може да говори пред нашата комисия за вътрешния пазар и защитата на потребителите бивш колега е, е, добре познава с работата в Европейския парламент, е, познава и работата на всички останали институции. Това е един от малкото комисари, които имат европейска визия за нещата, защото трябва да си кажем нещата откровено. Това е нещо рядко в днешно време. Да поздравявам ви, е, господин комисарио. Миналия петък излязох, излязохте с заключения за транспонирането на директивата за признаването на професионални квалификации. Знам, че е трябвало да прегледате 170 доклада, което е тежка работа. Та, от името на нашата парламентарна комисия и от името на делегациите от национални парламенти ви благодарим. Знаем, че сте много зает човек. видяхме малък дял от това, което ще представяте утре за а, акта за единния пазар. Те очакваме сега ползотворен обмен на мнения да има. Има все още неразрешени въпроси, доста са но политическата воля, която проистича от Лисабонския договор, а, ни дава сили за по-добро сътрудничество, сътрудничество между трите институции и националните парламенти. Така че давам ви думата, господин комисар, за 30 минути. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за милите думи но мисля си, че всички еврокомисари имат евровизия. Може би не всички имаме една и съща евровизия, но със сигурност е евро нашата визия. И днес, всъщност, в разговор с господин Барозо, именно това подчертавахме. Благодаря ви, дами и господа, че ме поканихте Както също чухте от госпожа Верньо, утре ще представям заедно с 12 колеги една всъщност интересна разработка, наречена Single Market Act, което цели да поднови това, което имахме до момента като арсенал за действие в областта на вътрешния пазар и особено насочен към един малките и средни предприятия. За това всъщност, след като изнеса сега изказването, речта си, ще ви напусна бързо, моля да ме извидите за това. Европейският пазар се състои от 500 000 потребители и пазарът би бил по-добре действащ, ако успеем да постигнем економически ръст. Този економически ръст няма да се постигне въпреки хората и въпреки фирмите, а с хората и с фирмите, малките и средни фирми на първо място. Така че искам да изразя, освен това и задоволството си от факта, че виждам в момента синергизъм между Европарламента и националните парламенти. Аз самият имам практика като национален парламентарист в продължение на дълги години. Е, дебатът в Европарламента, бил той в Брюксел или в е, Страсбург, винаги трябва да тече в съзвучие с националните парламентарни дебати, защото това е връзката, това е прихода с тежненията на нашите съграждани. И доклада Греш, например, с неговата визия за вътрешен пазар са един конкретен пример в тази насока. Госпожо председател, следя работата на вашата работна група по въпросите за приравне, приравняване на професионалните квалификации и дипломи. Група, където участват и работят много евродепутати. Ще бъда пряк прям по-точно. Тъй като това е свързано и с а, човешкото измерение на този огромен пазар. Три големи раздела има в нашата работа по тази директива. Какво представлява тази директива на първо място? На второ място, къде се намираме днес и сега, тук и сега? И на трето място, какво трябва да направим с оглед на бъдещето? През декември месец миналата година имаше едно устно питане от страна на Европарламента към мен. Много депутати и изразиха недоволство, неудовлетвореност всъщност е, не към мен, защото по онова време не бях е, официално встъпил в поста, но бях номиниран за поста комисар по вътрешен пазар и услуги и много от е, евродепутатите изразиха недоволството си от липсата на транспониране на директиви. Така че сега съм особено щастлив и определено облегчен, <laughs> защото мога да ви уверя, че директивата, е, срещу чиято липса на транспониране протестирахте през декември месец, вече е почти транспонирана в голяма част от държавите членки. Защо бе толкова дълъг периода, от който имахме нужда? Три години – през 2005 година бе приета директивата и представляваше консолидиране, модификация на съществуващи преди това текстове. И тогава, през 2005 година, се изработи крайният вариант, въпреки, че по-голямата част от разпоредбите вече бяха в действие в, като част от предходни правни документи. Искам да ви напомня, че съществуват 4600 регламентирани професии в Евросъюза. 4600. Може би това е една от причините, поради които транспонирането бе толкова дълго, толкова дълго и комплицирано. Лекари, архитекти, учители по ски, заболекари. Виждате, значи, колко е разнообразна палитрата. Засегнати са много европейски граждани или като практикуващи някои от тези професии, или като възползващи се от услугите на някой практикуващ я. И така, оценката – оценката, която тече в момента по прилагането на тази директива. Много хора са ангажирани в този оценъчен анализ. През март месец миналата година стартирахме този процес. Много интерес бе проявен, включително и от държавите. Членките също участват в оценката. Много от вас, уважаеми дами и господа, ни привлякоха, заостриха вниманието ни върху някои конкретни проблеми. Получихме 25 устни или писмени питания от името на националните парламенти. Аз всяка седмица посещавам някоя европейска столица. Миналата седмица бях в Словакия, в Австрия, по-миналата в Португалия. Продължавам продължавам този си обход и всяка седмица провеждам нещо като семинар с националните и регионални служители и държавни кадри, които са натоварени с транспонирането на директивата за признаване на дипломите и професионалните квалификации. Както виждате, значи Срещите ми с а, м, държавите членки включват и среща и работа с, а, национални парламенти, нещо, което правим и днес комисията, парламентарната комисия ИМКО, която не забравям нито за миг, организира две изслушвания с специалисти по този въпрос. Участват в дебата ни съответните компетентни органи. Господин Фортуи, господин Хазел са едни от вашите гости днес. Приветствам ги с добре дошли и о, използвам да им, благодаря, да им благодаря за добре вършената работа. Разбрах, че са ви представили своята визия за транспонирането на директивата, а техните оценки са по принцип винаги търсени от Еврокомисията, търсени като услуга поради качеството си. Последните резултати от това наше сътрудничество бяха публикувани на 21 октомври. И така, какво е усещането на европейските граждани за прилагането на тази директива? Започнахме широк широко обществено допитване, което ще трае до края на тази година. За сега мога да направя следните изводи, следните изводи за това какво трябва да направим, за да сме по-успешни. На първо място, повече, повече простота опростяване, модернизиране на общностното право за приравняване на дипломите и сътрудничество между държавите член, членки. Кой е проект номер едно? Number one. Това е опростяването. В държавите членки понякога процедурите са непрозрачни, дълги, бюрократични. Признаването на професионалните квалификации предполагат предполагат понякога е, работа до 20% от общата маса, която се обработва от солвит. 20% от случаите, които обработва солвит, са именно свързани с комплицирано, неправомерно трудно и, и тробаво прилагане на директивата за приравняване на дипломите. Ето за това се опитваме да опростим нещата. И сега по въпроса за сезонната или времена трудова заетост, в смисъл предоставяне на услуги, това е напоследък в обхвата на нашия, обсега на нашия интерес – и за сега нещата са на ниво предварителни декларации. Държавите членки реагират за сега плахо и непрекъснато искат опт-аут или дерогация да бъдат извинени от участие, така да се каже. И това в крайна сметка понякога изпразва от съдържание самият процес. Особено когато всичко това трябва да бъде обработено и в електронен формат. Това това всъщност е застъпено и в утрешното представяне на акта за единния пазар, тъй като е свързано с електронния подпис, с електронната програма, които трябва да бъдат въведени в работата по директивата за приравняване на дипломите. Друг един начин да се модернизираме е да обновим общностното право с в случаите на автоматично признаване, например, архитектите. Това е успех, неоспорван от никого. И този успех се дължи първо на професионалният бранш, защото те имат изгода на първо място и на второ място от интереса, който проявяват към това и съответните власти. Разбира се, може да се направят някои изменения с оглед на неизбежно получилите се нововъведения след като бе създадена директивата, тъй като тъй като понякога боравим с събития от преди 10 или 15 години. Това ни е амбицията, но със сигурност ще ни отнеме дълго време. За по-голямата част от професиите признаването на дипломите не е автоматично, а се основава на един сравнителен процес случай по случай. Как можем да сравним оценките получени по време на следването в различни държави? Ами не е лесно, особено когато по-голямата част от е, образователните системи в държавите членки в момента врят и кипят и се реформират заради болонският процес. Тоест, нужно ни е едно задълбочено проучване на това как този болонски процес и реформите могат да подпомогнат приравняването на дипломите. И така, другият ми другият ми проект или намерение е така наречената проактивност. Проактивност в случаите на доктори, лекари имам предвид, които практикуват незаконно – как можем да противодействаме? Например, лекар, на когото е забранено лишене от правоспособност в Испания, продължава, например, да практикува като такъв в а, Обединено кралство и този, по този случай преди седмици се изляха тонове мастило. Затова аз съм защитник на едно проактивно сътрудничество между е, държавите членки и кадрите от здравната област. Това вече всъщност е застъпено като възможност в директивата за услугите. Ето това са моите констатации. Изстрелвам ви ги в е, телеграфен вид, разбира се, но смятам, че можем да извадим някои полуки от тях упростяването, модернизирането и обновяването на директивата. През есента на 2011 година възнамерявам да публикувам зелена книга и 2012 година да изляза с законодателна, с законодателна директива. С други думи, това ще бъдат двата резултата от този скрининг, който извършваме в момента. Затова съм много признателен за всички ваши коментари, препоръки като европейски парламентаристи, национални парламентаристи, европейски граждани, професионални кадри. Това, което ще ни подадете като информация на нас в Еврокомисията. Утре, например, ще стартираме европейски дебат по въпроса за приемането на Single, Single Market Act той ще, не, представенето ще бъде преведено на 23-те официални езика, за да може всеобщото допитване да бъде улеснено и от езикова гледна точка. С други думи, повтарям, че очаквам да чуя, да получа обратна информация. Наистина съм особено чувствителен към очакванията на пациентите и на потребителите на здравни услуги и изобщо всички свързани с това оплаквания или опасения определено ме интересуват и ме вълнуват. Наскоро имаше дебат в Обединено кралство относно езиковите способности, езиковата компетентност на някой професионален кадър, който желая да упражнява определена професия. Това също може да бъде урегулирано и очаквам, очаквам обратна информация от държавите членки относно, относно инструментите, предлагани от настоящата директива. Нека сега да не забравяме, че тази директива не е насочена само към здравните работници, а и към много други професии професии, които се упражняват от милиони граждани, милиони граждани, изпо... практикуват тези 4600 професии. Около 30 000 годишно практикуват така наречената мобилност и много от тях биха се заинтересували за бъдеще. С други думи, какво искам да покажа с всичко това? Че тази директива е важна за гражданите, за вътрешния единен пазар и за нашата економика като такова. Като такава, 16 милиона би било економическото измерение на правилното прилагане на тази директива. Затова и с оглед на демографските промени, през които преминава Европа в момента, трябва да сме готови да реагираме гъвкаво, защото определено в наш интерес, наш економически интерес, е да позволим по-лесното преминаване на вътрешните европейски граници на квалифицирани работници, на квалифицирани кадри от една държава в друга. Директивата не слага спирачки, по-скоро точно обратното с намерение да се справи с економическите и демографски предизвикателства. Наистина, напоследък света се развива бързо, образователната и обучителна система на нашите държави членки се развиват не по-бавно и те. Така че в заключение искам да ви очертая един конкретен проект, който мнозина всъщност от вас познава, така наречените професионални карти, паневропейски професионални карти. Те са включени в представянето, утрешното представяне на единият на акта за единния пазар. Тези професионални карти могат да създадат огромна добавена стойност за различните професии. Биха могли да улеснят мобилността и биха могли също така да представляват нещо като виза за упражняване на дадена професия в друга държава членка. трябва да избягваме на всяка цена допълнителното обременяване с бюрократични изисквания на всички професионални кадри. Тези карти, разбира се, са факултативни за момента, но пък са много полезни за съответните компетентни органи, тъй като им дават надежда и проверима информация за съответното лице. За това какво е учил и какви са били взаимоотношенията му с колегите, които е отношенията с колегите от бранша. И така, подготвяме една база данни, база данни, която може да ни послужи за отправна точка на потребителите, на работодателите, защото ще им даде гаранция за това, че лицето, което наемат на работа, отговаря на изискванията. Тези професионални карти – биха могли да бъдат въведени в, на практика в близко бъдеще. И искам да изразя специалната си благодарност на хората, които сътрудничиха с мен в този проект, защото имахме много техническа, много експертна работа да свършим преди да излезем с един краен резултат. И така, това бе моето представяне. Това бяха отправните точки, които исках да ви задам. Бих искал сега в заключение да кажа, че първите резултати от оценката вече показват, че е необходимо обновление на директивата. Първо. Второ, аз и в момента, и за в бъдеще ще слушам внимателно всичко, което имат да ми кажат участниците в процеса. И на трето място, нека да осъзнаем, че предизвикателствата са огромни, не са лесни. На четвърто място, професионалните карти са един механизъм, един инструмент, който аз искам да лансирам на всяка цена, но за момента всичко е в сферата на идеите и трябва да се превъплати в практика през следващата година ще публикуваме зелена книга с конкретни предложения. И след това със съответна законодателна инициатива. Да, благодаря ви, благодаря ви. Това е краят всъщност на вашият работен евро национално парламентаристки работен ден. Благодаря ви за вниманието. Аз съвсем накратко, господин комисар, знам, че времето ви е скъпоценно. От името на Комисията по вътрешен пазар и разбира се от името на всички, които положиха усилия да дойдат и бъдат тук тази следобед. Благодарим ви много, че отделихте време да бъдете с нас. Благодаря ви за вашата презентация за обновяването на директивата. Както знаем, националните парламенти и Европейския парламент им са изключително заинтересовани от ревизията на тази директива. По същество това е от ключово значение за развитието на вътрешния пазар, неговия ръст, неговата стабилност, за сигурността на гражданите в Европа и за хората с професии, които практикуват из Европа в такова време, време на криза, е много важно тези динамични елементи да се развиват, защото те са важни особено за младите хора, защото техният достъп зависи от придобитите познания в различните държави. От дебатите, които проведахме, и те бяха много плодотворни, си извляках някои основни неща и ще ви дам няколко идеи за това какво всъщност, до какво се свеждаше нашата дискусия. Мобилността е най-важна, съществена мобилността на млади, сред младите хора, които се нуждаят от обучение, и признаване на техните знания, правна сигурност за получав... за обучението, понятието риск, различната статистики, свързани с това, обучението по езика или владаенето на езика, бе въпрос повдигнат от няколко души тук предоставянето на услуги на единния пазар. Чухме от представители на националните парламенти възгледите им за промяната становищата. Едно от важните неща е признаването на квалификациите и за тези цел трябва да има прозрачност да се създаде независима комисия от експерти и когато професионалната карта влезе в действие, един такъв, да има такъв един, такава една комисия, която да добави принадена стойност към цялата инициатива. Хармонизиране на обучението като част от болонският процес и ограниченията, на които е подложен този процес. Чухме и изказвания свързани с обучението онлайн и нуждата и то да се хармонизира в целия Европейски съюз. Много се говори за професионалната карта, проект, който набира скорост и те първа ще виждаме неговата важност. Обсъдихме, казахме, че критериите трябва да са на лице, за да се гарантира конфиденциалност както за потребителите, така и за професионалистите и за техните работодатели, важността да действаме активно за постигане на тези цели. да няма измами от рода на доктори, които а, практикуват незаконно, въпреки че има отнета правоспособността. Различни институти работят, комисията, съвета, комисиите и по силата на Лисабонския договор е много важно парламента да е в постоянен диалог с националните диалог, им парламенти и благодаря на комисар Барние. Благодаря, госпожо председател. Вече аз доста дълго и пространно говорих. А и вие направихте обобщение. Аз вярвам в мобилността, особено при условие, че става според правилата и се вземат предохранителни мерки, както сама казахте. Мисля, че това е голямо предизвикателство, което ще насърчи конкурентноспособността. то не просто се, отна... се засяга фирмите. Всъщност тук можем да говорим за колективната конкурентоспособност и за индивидуална конкурентоспособност. Независимо от това дали е в регион, община, държава членка, къде точно е, всеки европейски гражданин трябва да, бъде, да му бъде дадена възможност да се конкурира. И един такъв да имаме инструмент за насърчаване и повишаване нивото на мобилността. Но по правилния начин. Аз съм за това колективно понятие, колективна отговорност, колективна способност в единния пазар. Аз съм политик, както много от вас, и един въпрос, който непрестанно ме вълнува е какво мислят хората? Какво мислят гражданите? Какво мислят малките и средни предприятия? Въпросът, който те си задават непрестанно е какво прави за мен Европа? Какво прави за мен единия вътрешен пазар? Аз искам да съм в състояние да дам ясен отговор, да им кажа Европа че, че, ви дава, че им дава нещо защита на пазара, работно място. Помогнал ми е да, да, да променя лошото си положение в по-добро. това е което искаме а, а, да получим от единния пазар. Тоест идеята е пазара като такъв и като база на европейската економика да функционира все по-добре в бъдещето. И а, ако той функционира добре, всичко друго ще функционира добре, независимо дали става дума за публични инициативи, частни, местни инициативи. Стратегията 2020 година а, също. Нека ви дам един практически а, пример. А, колегата ми в областта на иновациите работи много активно по стратегията и програмата 2020. Тя е изготвила приоритети, списък с приоритети. Сред тези приоритети в тези стратегии използва един инструмент. това е европейския патент. Много. То е, това е част всъщност и от моята област на компетенция. Европейския патент струва скъпо а, за, на една малка компания в сравнение с, в Европа, в сравнение с Штатите. Ако а, успеем да снижим а, нивото, разходите за фирмите, благо... тогава целият сектор, свързан с научно-изследователската иновациите, ще може да се възползва от тези е, промени. Искам да ви благодаря, дами и господа, още веднъж за това, че участвахте в този дебат който тече вече 3-4 месеца в цяла Европа относно вътрешния пазар. Моля да кажете дали прекалено много са предложенията или липсват някои, или имате други идеи за по-доброто функциониране на вътрешния пазар в полза на гражданите, на средните и малки предприятия. И аз ще се вслушам в казаното от вас. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Ние сме съгласни с казаното от вас, защото ако в близко бъдеще, аз така се надявам, ако благодарение на диалога, който водим тук и извън тази зала, ако стане възможно този единен пазар да, да, да се превърне в а, начин за постигане на европейската идентичност, смятам, че сме постигнали максималното. Имаме още години за а, това, но а, пазара трябва да бъде база, фундамент а, и а, всички трябва да участват в проекта за изграждане на Европа, проекта на основателите на Европейската общност. Благодаря много, господин комисар. А, благодаря на всички вас, които сте дошли отдалече, за да участвате в този дебат с нас. Благодаря и на експертите, които направиха проучвания в последните месеци, ако не и години по тези въпроси. И благодаря на всички колеги, които слушаха внимателно и не заспаха. Благодаря. На прав път сме. Може би той ще е много дълъг, но работим в интереса на европейските граждани. Комисията, съвета, всички членове на Европейския парламент днес работят и онези по, във вашите страни работят в рамките на Лисабонския договор с цел на посрещане на това важно предизвикателство. Благодаря.